Обявявам заседанието за открито. Първата точка от дневния ред е, са общи разисквания относно външната политика и политиката за сигурност и отбрана. Има няколко точки по тази тема, включени в дневния ред. Ще изслушаме изявлението на леди Аштън, върховен представител за външната политика, ще обсъдим различни аспекти на външната политика и политиката за сигурност и отбрана. Ще обсъдим положението в Сирия, в лагеря Ашраф и преследването на християнската общност в Египет. Ще обсъдим също въпроси на общата политика за сигурност и отбрана и влизането в сила на Лисабонския договор и какво означава това. Ще кажа няколко думи като въведение. В понеделник ние чествахме Денят на Европа. Днес Европейската общност се нуждае от обща външна политика и политика на сигурност. Изправени сме пред общите предизвикателства и ние искаме не само да преодоляваме кризи, които се внасят в Европа, но да се подготвим за бъдещето, да решаваме кризисни проблеми и извън Европа, не само в Европа. Има брожения в Сирия, Бахрейн, в Тунис, не трябва да забравяме за източните ни партньори, за Евронест. Имаме европейска дипломация, която трябва да бъде основен инструмент за външните ни отношения. Не можем да разрешим проблеми на Европейския съюз, ако не отчитаме и проблемите извън съюза. Европейският съюз трябва да изразява не само политическа, но и економическа сила. Госпожо Аштан, върховен представител, имате думата за встъпително слово. Благодаря, господин председател. Аз ще направя три изказвания пред уважаемите депутати тази сутрин. Искам да започна с това да ви запозная с виждането ми по въпросите, пред които сме изправени, както и да се опитаме да разгледаме някои от детайлите на въпросите поставени от депутатите и важността, която отдават на тях. Има бури в страните, близко до нас е, арабската е, пролив, е, усеща се повия на промяната. Не знаем какво можем да очакваме. Ние имаме високи очаквания. Ние очакваме обаче, че тези революции ще си струват пролятата кръв и ще доведат до разрешаване на натрупане с десетилетия проблеми. Това са също големи предизвикателства за Европа, но и те създават и възможности. Ние в Европа знаем колко продължителна и трудна може а, да бъде а, движението ни а, към свобода и демокрация. Европейският съюз беше също роден в той се възроди от пепелта. Освен това, трябва да проявим известно смирение, дори когато утвърждаваме демокрацията като основа за човешкия прогреса. На второ място, демокрацията е свързана с гласуване, с избори, но е нещо много повече. Това, което трудно научихме в Европа е, е че се нуждаем от демокрация, спазване на върховенството на закона, свободата на словото, независимостта на съдебната система, независимост на администрацията, също права на собственост, които да се спазват. Не става дума само за смяна на правителствата, но и за изграждане на нужните институции и нагласи в дългосрочна перспектива се стига и до демокрация. Хората, които участват в изборите, няма да могат да защитят демокрацията, ако не работим в дългосрочна перспектива. Освен това има и религиозна нетолидарност. Виждаме това в Египет. Уважаеми депутати, свободата на вероисповеданията е основно човешко право, което трябва да бъде закрилено навсякъде. Ние трябва да заклемим всички онези, които използват религиозните вярвания като начин за насаждане на омраза независимо къде се случва това. Европа трябва да направи своя избор. Като погледнем съседните страни, трябва да сме готови да поемем предизвикателствата пред нас. Аз съм правила стотици изявления, че настояваме за нещо, че заклемяваме нещо и повече, но трябва да отидем и повече далеч. Нека да се спра на въпроса за санкциите. Ние нанасяме санкции срещу режими, които не уважават живота на своите граждани. Бяха наложени санкции срещу Сирия вчера, забрана за оръжие, както и замразяване на някои активи. Нека да бъда съвсем ясна, както казах и на външния министр на Сирия вчера. Това, което се случва в Сирия, е стремеж на народа към демокрация и правова държава. Това не е заговор отвън, но като не отчита този факт, режима губи своята легитимност и се отдалечава както от собствения си народ, така и от международната общност. Сериозните нарушения, които забелязваме там, са инструменти на миналото. В Албания продължават а, а, проблемите в Хама, а, има настъпление на танковете. Ние казваме на режима, че трябва да промени своя курс и то веднага. На външния министр Моалем вчера казах, че трябва да позволи незабавен достъп за хуманитарна помощ на медиите също. Само тогава твърденията за мирен процес ще могат да бъдат оправдани. В източното ни съседство в Беларус президент Лукашенко след изборите не позволи развитието на едно по-демократично общество. Той използва насилие срещу мирни демонстранти, също и чрез хвърлянето в затвора на политически опоненти. Аз се срещнах с семействата на тези, които са в затвора. Зная, че той няма друга опция, освен а, върху него да бъдат наложени сериозни санкции, включително върху самия Лукашенко. Ние трябва да засилим подкрепата си за гражданското общество и да осигурим подобряване на възможностите за контакти между обикновените хора. Необходимо е и пряко ангажиране. В лагеря Ашраф това, което се случи през април, заслужава нашата твърдо отхвърляне. Ние имахме обща реакция, писах на външния министр на е, е, Ирак е, подчертах, че има задължението да защити хората в лагера Ашраф. И трябва да научим точно какво се е случило. Както вие знаете от писмата, които съм получавала индивидуално и колективно, не може да има просто решение има няколко опции за дългосрочни решения с водеща роля на ООН, но всички те са свързани с предизвикателства. Благодаря на работата на вашия парламент, на онези, които посетиха на място този лагер за техния принос. Ние ще разгледаме въпроса в съвета по външни отношения в рамките на ООН с Върховния комисар за беженците. Нашия посланник в Ирак пристига днес и тя знае важността, която отдава на този въпрос. Уважаеми депутати, ние трябва да намерим правилният път. Трябва да бъде извършена анкета. В Йемен също бяха направени предложения, но Президента се поколеба, говорих неодавна с него, ние говорихме с опозицията, има направени предложения. Аз му казах, че той знае какво трябва да направи в интерес на собствената си страна и че трябва да предприеме тези действия. По време на среща ми в залива се срещнах с краля на Бахрейн, обсъдих инициативата за диалог с предварителните условия на принца и настоях да се продължи този диалог. Господин председател, ние трябва да, да настояваме да бъдат проведени процеси в Бахрейн, да бъде отменено смъртното оказание. Ние имаме пряк ангажимент, ние оказваме натиск, имаме пряк подход, но не трябва да имаме иллюзии, че сме съвсем, съвсем прями с всички лидери, с които разговарям за това, с което според мен трябва да бъде направено. Аз се нуждая от подкрепата на вашия парламент, както и от съвета по външни отношения, в който участва 27-те държави членки. Искам да говоря сега за Либия. Има членове на този парламент, които желаят е, да имаме по-силна политика за сигурност и отбрана, но аз искам да им кажа следното. През последните седмици и месеци ние видяхме колко далече можем да стигнем, но има още да извървим дълъг път. Ние се ангажирахме заедно да подкрепим е, а, чрез военни е, действия хуманитарните нужди. Подкрепихме ООН да се подкрепят хората с ресурси от цяла Европа. Както си спомняте, стана и по време на земетресението в Хаити, когато военните и гражданските формирования работиха ръка за ръка. Зная, че хуманитарната помощ е, е политически въпрос и че хуманитарните работници не трябва да бъдат застрашавани, но основната ни цел е да спасяваме човешкия живот и понякога само военните разполагат с оборудването или с персоналът, с който могат да постигнат това, да имат, те имат нужната инфраструктура и когато ОНС се обърне към нас, ние ще бъдем готови да помогнем. Но ние трябва да бъдем по-бързи, по-интелигентни по начина по който реагираме. И аз съм първият човек, който ще признае, че трябва да се направи много повече. Ще говоря по този въпрос отново по-късно днес. Подобряването на отношенията ни с НАТО, споделяне на общите ни усилия, заедно с Размусен в петък председателствах на комисията, на комитета по политическите въпроси проведохме дискусия за Либия. Сътрудничим с Африканския съюз, с Арабската лига, с Амра Муса, както и, и с конференцията за ислямска конференция. Е, с а, ислямска конференция. В дискусиите ми с Банки Мун ние се договорихме да включим регионалните организации, които да се срещнат в Кайро и да продължим работата на контактната група и срещата и в Рим. Трябва да видим каква да бъде ролята ни в бъдещето на Либия, да подкрепим диалога, да подготвим почвата за избори. Двете мисии, които изпратих в Либия за среща с, работа, и работа с младежи и жени, а, беше ми казано, че за пръв път се обсъжда въпроса за Конституцията. А, това са думи и аргументи, които не са им познати. Те казаха колко силно желаят да се сложи край на този режим. Кадафи трябва да бъде свален от власт и неговият режим трябва да престане да съществува. I intend to open Смятам да се открие наша служба в Бенгази, за да можем да се доближим до хората в оказването на подкрепа. Да подкрепим гражданското общество, временният съвет господин Джабрил, ние проведохме много срещи с тях, да подкрепим реформата в сектора на сигурността, да създадем възможности за осъществяване на реформите, които желаят хората. Трябва да подкрепем образованието, здравеопазването, сигурността по границите, да можем да предоставим такава помощ, каквато е възможна и каквато бихме искали да предоставим. Освен това, трябва да следим непрекъснато да се спазват и правата на човека. Имаме и нова политика за добросъседство имаме по-ново ниво на амбиция и визия. Взаимна отговорност е в основата на този нов подход, защото и двете страни отговарят за изпълнение на ангажиментите, поети за страните, хората от Европа и съседните страни. Като използваме това, за което говорим, мобилността, парите и други. Има някои важни неща в подкрепа на тези страни и тяхното бъдеще. Когато говорим за мобилност, трябва да подчертаем най-вече младите хора, които толкова силно желаят да имат възможност да пътуват, да получат знания от Европа да могат да пътуват, да се обучават. Бизнесмените, жените искат също да могат да имат достъп до нови пазари. Някои от страните имат отдавнашни отношения с тези страни, но ние трябва да се възползваме от новите възможности. Относно достъпа до пазара, ние знаем, че трябва да стимулираме економическият растеж и възстановяването. Вие знаете ефекта на тези бунтове върху економиката в страните, за които говорим. Някои от тези страни разчитат на нас като основен пазар за техния износ и позволяване на тези страни да развият своите пазари ще има истински ефект. Това ще бъде в подкрепа не само за развитието на пазарите, но и за осъществяването на достъп до такива пазари. Това особено въжи за малките и средни предприятия, но трябва да имаме политическата воля да направим това. Трябва да имаме политическата воля да проявим ангажимент да отворим своите пазари. Това, дами и господа, е предизвикателство. Това е предизвикателство при всички обстоятелства, но особено в тежки економически времена. Но ние трябва да поемем това предизвикателство, иначе провала на економиките в съседните страни ще имат пряк ефект върху страни. Относно предоставянето на парични средства, те трябва да се използват за лост. Ние организирахме среща заедно с международните финансови организации, за да видим какво може да се направим. Консултирайки се с съседните страни, ние трябва да им окажем по-ефективна помощ при осигуряването на ресурси. Беше признато, че проблеми има в страни, където има ние към БВП, ние трябва да помогнем на Тунис, на нейната економика и на гражданското общество. Важно е не само да имаме стратегия, важно е да действаме сега, да подкрепим Египет, Тунис сега с бюджетните проблеми, които изпитват. Затова започнахме дискусии с финансовите институции, с държавите членки, с всички, които искат да окажат подкрепа на тези страни. Справянето с дефицита, когато <clears throat> туризма е в опадък, економиката не работи, е важно. Има спешна нужна, нужда, има нужда и от дългосрочна стратегия. Ние трябва да имаме и двете. Аз бях три пъти в Египет. Бях на среща с млади хора на площад на Тахрир. Срещнах се с, с жени, на които беше е обещано да имат по-голяма роля в бъдещето на своята страна. Една от тези жени предвижда да се кандидатира за президент. What? building a million houses over twenty years for Egypt could mean. Уважаеми депутати, ние трябва да отчитаме тази визия за страните, с които работим, да ги превърнем в подкрепа, която можем да им окажем, да интегрираме обучението, инфраструктурата, жилищно настаняване, създаване възможности за растеж на малките и средни предприятия, работа с жените, как да бъдат изградени по-безопасни общности, как да работим заедно, за да осигурим едно по-голямо, по-възвишено бъдеще, каквото искат египетските граждани. Те проявяват ангажираност да работим по мирния процес в Близкия изток, да бъдем партньори в региона. Уважаеми депутати, през едните месеци и години Египет ще изпита много предизвикателства и ние трябва да им помогнем. Аз съм готова да предоставим ресурси, експертна помощ в подкрепа на тази страна. Аз съм казвала и тук, и другаде, че службата за външни действия има за цел да разрешава конфликти. Искам да спомена две неща. Ролята ни в Сърбия и Косово има значение. Ето защо гласуването в съвета за сигурност е толкова важно. Трябва да се ангажираме с лидерите в Босна, те да погледнат отвъд собствените си общности, да мислят за бъдещето на цялата страна и да си сътрудничат с Европейския съюз. Ролята ни е в мирния процес в Близкия изток и е на следващо място. Знаете, че този регион се нуждае от мир. От десетилетия има такава потребност. Ние през последните месеци вдъхнахме нов живот на квартета. През февруари беше проведена среща. Работим с преговарящите от израелска и палестинска страна за пръв път след създаването на квартета. Нова среща е предвидена, беше предвидена за април. Продължавам да вярвам, че пътят напред минава през преговори. Ние сме силен поддръжник на изграждането на палестинска държава. През април на 30 ние проведохме среща. Салам Фаят беше похвален за постигането в управлението, правовата държава, здравеопазването, образованието. Според Световната банка това е достатъчно за функциониране на управлението. Освен това, ние подкрепяме и помирението между палестинците. Уважаеми депутати, това, което се случва сега с наши усилия за постигане на единство, което е ключа към създаването на две държави. Разговарих с лидерите от региона с САЩ и Израел. Ненасилието, продължаването на изграждането на държавата и изпълнението на поетите ангажименти са ключа. Ние ще съдим за резултатите. Считаме, че Израел трябва да върне приходите от данъци на палестинците но позицията на Хамас не се е променила. Сигурността на Израел е основа на безпокойство за всички нас. Но аз не считам, че флотилата е Флотилията е верният отговор за хуманитарното положение в Газа. Аз съм била там два пъти, запозната съм с положението. Те искат възможности за развитие на економиката. Ситуацията там, особено за децата, е действително ужасна. Ние направихме предложение към Израел да осигури по-голям достъп. Искам хората от Газа да имат бъдеще, но Галин Шалит, както и останалите, да бъдат да получат възможност да се върнат у дома си. Аз се срещнах с неговите родители. Опитът на Европа, дами и господа, показва, че истинската демокрация е основа за толерантност, мир и просперитет. В Северна Африка, в арабския свят, тази цел няма да бъде постигната без някои връщане назад, но изграждането на демокрацията е единствения път, по който може да се стигне до крайната цел. Ние трябва да помогнем на всяка от тези страни да осъществи това пътуване към демокрацията. Това ще ни позволи да използваме своите ресурси в подкрепа на възможности, най-вече за младите хора, за участие в политическия живот, за развитие на политическите партии, да се създадат възможности за хората, това, което правят хората от всички страни, от които вие представлявате, именно създаването на политически процес, политически партии, гражданско общество, това са дълбоките корени, върху които се развива демокрацията. Аз съм посещавала тези страни. Нещата ни опират само до управление, до е, избора на е, управление, а до много повече. А именно правото да се произнесете е, в избори, да държите отговорност под отговорност вашето правителство. Това се случва в... Затова това, което се случва в Код Девуар е толкова важно. Президента заема своето място и ролята, която играехме там, е важна в подкрепа на процеса. Нигерийските избори също се развиват добре. Добре е също, че демокрацията започва да се развива и задълбочава и заслужава нашата подкрепа. Уважаеми депутати, промените непременно не водят до прогреса, но прогресът изисква непременно промяна. Затова ние трябва да сме по-твърди в действията си. Някои от нещата, за които говорих, изискват действия от държавите членки, други от страна на комисията, други се нуждаят от подкрепата на този парламент. Ние всички трябва да изиграем своята роля. Ако го правим само когато има интерес на медиите към тези страни или към нас, ние ще се провалим. Ние трябва да действаме в дългосрочна перспектива. Ние трябва да сме ангажирани с нашите съседи, за да могат те да тръгнат по пътя на демокрацията и да достигнат до тази цел. Има три чудесни доклада, аз ще се спра на тях в следващите ми изказвания. Искам да благодаря на докладчиците. Искам да цитирам от един антрополог, жена, Маргарет Мит, която каза следното. Никога не се съмнявайте, че една малка група от ам, ангажирани граждани могат да променят света. Uh, thank you. Thank you благодаря ви, благодаря ви, Лейди Аштън. Бих искал да ви напомня, колеги, че с изключение на встъпителните встъпителното току-що чуто изявление на Лейди Аштън, обсъждаме три доклада на наши колеги, на господин Албертини, на господин Глотиери и на госпожа Муниес Дюркиза. И е, нека не забравяме, че е, предвид е, резултатите от гласуването в понеделник, към разискването се добавя въпроса за насилието срещу християни. От името на политическите групи председателят на групата на НП Жозеф Дол. Госпожо заместник председател на комисията и върховен представител, уважаеми колеги, външната политика е завладяна напоследък от повече или по-малко мирните революции в съседния на нас регион и а, наскоро а, с символичния край на тероризма със смъртта на Бин Ладен. И тук трябва да се прояви добра воля. Без съмнение, действията, които се провеждат под егидата на ООН е в Либия, по инициатива на няколко държавни и правителствени ръководители на Европа, сочат, че Европа е способна да действа когато желае, когато е необходимо. Ние сме един е, решаващ международен фактор, един решаващ економически фактор в световен мащаб. Обаче, Европа е все така на практика не особено значителен геостратегически фактор, не удовлетворявайки е, очакванията на своите граждани. А народите законно очакват в е, Средиземноморието, в нашия съседен район, политическа свобода, достоен живот. Хуманитарните акции, които провеждаме от няколко месеца, без съмнение са необходими. Госпожо заместник председател, госпожо върховен представител, необходимо е повече. Трябва да извадим полуки от досегашния опит. Надявам се, че ще можем тъй като в противен случай вълната бежанци и иммигранти е, ще се засили, а знаете, че нашите страни в такива случаи е, по-скоро реагират е, разделено и в противоречие една с друга. Достойно ли е всичко това за Европа, за нейните ценности и принципи? Аз не смятам така. Нашата група, Европейска народна партия, не смята така и аз съм сигурен, че мнозинството колеги в тази зала също не са убедени. Уважаеми колеги, ако днес обсъждаме с върховната представителка тези въпроси, то е защото съгласно Лисабонския договор ние имаме глас и лице в Европа и сега е време да запретнем ръкави да претеглим альтернативите и приоритетите за Европа. Връзките с съседния район в Южното Средиземноморие, борбата с тероризма, външно-търговската политика и то всичко това наведнъж. Не е трудно. Кои са нашите привилегировани партньори? Съединените щати, новите економии, економики, други. Как да постигнем най-добри резултати, като оставим а, свобода на политическа а, при, преценка на държавите членки, а в същото време за пръв път, може би от 60 години насам, да заговорим на един глас. Решенията вече не могат да бъдат междуправителствени, необходима е повече Европа. Е, необходимо е да е, бъде загърбена националната гордост, националния егоизъм. Ако опозотворим всичките си умения и всичките си сили, е, преследвайки няколко добре дефинирани цели, ние ще се поздравим с тази 2011 година като историческа в борбата срещу тероризма и за демокрация. И аз също ще цитирам накрая Жан-Пол Дюр. Не се бойте, госпожо Аштън, има 4 милиарда е, е, евро, които сме економисали в е, Европейския съюз от европейския бюджет. Нека да ги опозотворим, вместо да ги върнем на държавите членки. Благодаря. Благодаря ви. От името на социалисти и демократи, председателят на групата Мартин Шолц. Благодаря, господин председател. В Европейския съюз е, има тенденция към ренационализация в много области и е, това трябва да се превърне в инструмент за създаване на нова политика на отбрана и външна политика, както и на сигурност. Първият е, голям генерален дебат, който водим с върховния представител, още веднъж ще ни напомни, как е, изглеждаше началото на е, този дебат. Тогава направи впечатление, че имаше определени правителства, които не искаха да се въведе титлата външен е, министр на Европейския съюз и за това беше въведена титлата върховен представител. Разбираемо е, наред с данъчната политика, наред с вътрешната политика, суверенната външна политика е един от основните признаци е, на идентичност на националната, е, националния суверенитет. И е, точно в сферата на външната политика, политиката на сигурност и отбрана проличава това. И е, точно тази политика изисква много смелост и е много трудна. Ние знаем в Европейския парламент, заедно с върховният представител, е, би трябвало да е, поставим един друг въпрос, а именно каква е ролята на Европейския съюз като самостоятелен орган в международната политика. Аз през последните дни чета статии за върховният представител, които ме очудват, защото тези статии критикуват госпожа Аштън за липсата, за неприсъствието на върховният представител в висшата политика и тази критика е вдъхновена от хора, които нямат нищо друго в главата си, освен да преследват националните си интереси, националната си външна политика и без консултации с някой от партньорите, едностранно те взимат решения, които в крайна сметка не обединяват Европа, а разединяват. Нека да погледнем ангажимента към Либия. Рядко е имало по-видимо разделение на Европейския съюз в неговата международна политика и в неговите международни ангажименти, отколкото по въпроса какво да бъде нашето поведение спрямо Либия. Тъкмо в големите столици на Европейския съюз съществува склонността да се води собствена политика на сигурност и собствена външна политика и тя да се разглежда като продължение на европейската политика с собствени средства. Колкото по-големи са органите за водене на външна политика, толкова повече проличава този стремеж към автономия. Госпожо Аштен, вашата задача е да кажете на тези хора, че респектирате тяхния едностранен интерес, обаче това не може да бъде посоката на една общностна европейска политика, която формира консенсус в лицето на върховния представител. Аз съм за това да създадем, да открием такова такова бюро в Либия, защото вие като върховен представител и Европейския съюз със сигурност трябва да вдъхнем надежда в хуманитарно и политическо отношение и трябва да се ползваме с повече доверие от държавите, които принудително прибягнаха до военни мерки в Либия, обаче още през десента на миналата година на най-големият панаир, на най-голямото изложение на оръжия в Либия бяха представени с най-големи щандове Германия, Франция, Великобритания, Италия, Белгия, са основните доставчици на оръжие на армията на господин Кадафи която се бори срещу възстаниците там. Това не е доверието, с което трябва да се ползва Европа. Доверието, с което трябва да се ползва Европа е, е доверие, което е насочено към демокрацията. Европа, която да открие бюро там, която да е, стимулира и да дефинира международното сътрудничество на Европейския съюз не като подчинение на други, която е, да преследва партньорска политика на равна нога в целия свят. Това, според мен, е визията на външната политика, политиката на сигурност и отбрана на Европейския съюз. Вие казахте повече мобилност, повече достъп до пазара. През следващата фаза 3 вие трябва да прибавите повече кохерентност е, повече общностен елемент и само тогава ще обедините партньорите в Европейския парламент. Ние като група на социал-демократите знаем, че в началото на това сътрудничество между нас и вашата служба сме все още в началото и със сигурност в парламента вие ще намерите повече партньори, отколкото сред 27-те външни министри, при които изпитвам респект, обаче те имат проблем. Ораторът бива прекъснат от председателя. Спикър. Следващият оратор от името на Алде Господин Гиверковстата. Благодаря, господин председателю. Госпожа Аштен, в събота аз имах дълга среща в Кайро с новия египетски министър-председател, господин Шараф. Заключенията на тази среща, това беше втората ми посещение в Кайро през последните два месеца, е, че, както сама казахте, ние трябва да подкрепим масирано революцията в Северна Африка и особено случващото се в Египет. Трябва да спрем с древните корекции, които за сега предлагаме. Планът Маршал на, на САЩ, знаете ли колко пари бяха предоставени 156 милиарда долара което е 1% от БВП годишно. А ние говорим за 1 милиард. Само за 1 милиард за 2013, не 2011 и 2012, чак през 13, когато ще имаме възможност. Мисля, че това не е приемливо. Това, което аз очаквам от вас, както и от комисията, тъй като очевидно тук става дума за пари на комисията, да правим някакви големи планове за промяна в политиката за съседство. Това трябва да стане в бъдеще. Това, което очаквам сега максимално бързо, да се осигури бюджет за Египет, защото в скоро време те ще изчерпат средствата си и това може да бъде началото на контрреволюция в Египет или пък опрощаването на дълговете на тези страни. Това е са незабавните мерки, които могат да, да бъдат предприятия. Това ще е ай, действително от полза на Египет и египтяните. За Сирия. Нека бъдем честни, госпожа Аштен. Сирия е огромна катастрофа. Аз нямам други думи, с които да опиша ситуацията там, а, а, а като арабски тянанман. Хората се убиват от снайперисти, от танкове. 8 000 е, са арестувани, 800 са убити. Някои от тези е, хора са подложени на тежки изтезания от това, което виждаме във Фейсбук е, и коментарите там. Войниците, които не искат да стрелят срещу собствения си народ, се разстрелват от силите за сигурност. Това, което се случва сега в Сирия, може да бъде описано само като най-бруталната диктатура в света. Това са ясните аналогии, които можем да направим към днешна дата. See... Какво може да се направи, когато се убиват 800 души, когато 8000 се хвърлят в затвора? Какво правим ние? ние замразяваме авуарите на 13 души, а не на асата. Това е небалансиран подход и всъщност е смехотворен. Той не помага да се окаже натиск върху режима, да промени своята посока. Да, 13 души, един от братята или един от племениците, една от племениците на президента. Така че ние трябва да окажем максимално бързо истински натиск. Аз разбирам малко вашия подход. Да, казвате, нека да оставим Асад извън списъка. Може би това ще може да помогне, може да се стигне до някаква промяна на поведението му. Нека ясно да заявим днес в дебата. Искам вие да заявите, че давате на Асад няколко дни и ако той не спре това, което прави сега, да се замразят всички авуари, не само на тези 13 души, на, на цялото семейство Асад, също да се наложи заблаза за пътсуване не само на 13 души, а на цялото семейство на Асад и да се заяви ясно това, Вчера ние имахме пряк контакт с хората в Сирия, които казват, е, че трябва да се засилят санкциите, иначе няма да се сложи край на случващото се там. Семейството на Асад е, от Европейския съюз е, не трябва да бъде считано за реален представител на сирийския народ и да се подведе под отговорност. Това очакваме днес от вас. Вие можете да помогнете да се спре този арабски е, тянаман. Вие можете да изиграете съществена роля и е, хората на Сирия очакват е, това послание днес, днес, а не утре. Станок. Господин Шал Станак господин председател, госпожо върховен председател. Най-важното събитие в областта на външната политика тази година без съмнение е създаването на службата за външно действие. Наскоро вие в качеството си на върховен представител бяхте е, обект на сериозна критика за не особено блестящото си е, действие. Е, вие, е, разбира се, е, неохотно се позовавате на правото си на инициатива, понеже държавните членки не винаги вървят след вас края на краща в рамките на общата политика в областта на външната политика решенията се вземат с мнозинство. И този хибриден подход към външната политика на Европейския съюз е, е, налива вода във воденицата на онези от нас, които поначало е, бяха против създаването на външно-политическата служба. Доколкото тя би подронила националния суверенитет на държавите членки. Сега парадоксално националния суверенитет подронва авторитет авторитета на външно-политическата служба. Независимо от това, моята политическа група е, на европейските реформисти и консерватори е, желая всичко най-добро на външно-политическата служба. Ние ще продължим да ви подкрепяме. Аз обаче следва да е, запитам, е, защо е, е, ви заобикалят е, в е, комисията е, не, е, не са несъразмерно огромни средства все още се ангажират в областта на разширяването, а вашата служба няма достатъчно средства. И, и конкретно за флотилията, която евентуално би е, се насочила към Газа, бихте ли упражнили съответния натиск върху Турция е, да сложи край на това опасно провокационно поведение? И после питаме как Европейският е, съюз ще подходи към Хамас, забранена организация за тероризъм и нейните организации сателити. Възнамерявате също така е, е, категорично е, да заклеймите е, приемането на закон в Уганда, съгласно който хомосексуалните могат да бъдат екзекутирани. И накрая аз подкрепям е, казаното от господин Ферховщад, подкрепям всичките ви усилия за стабилизиране на Близкия изток и, и на ивицата Газа, но защо президента Асад на Сирия не е в списъка на лицата, които следва да се санкционират от ООН, така както постави въпроса Каса и господин Ферховщад. Благодаря съпредседател на Зелените Даниел Комбендит. Госпожо Върховен представител, уважаеми колеги, днес с Върховен представител бих искал просто да ви задам няколко въпроса. Първо, Ги Ферховщад вече го каза, що се отнася до Сирия. Кой пречи кой пречи в Европа Асад да бъде в този списък на санкционираните? Кои страни? Кои държави членки на Европейския съюз днес пречат на Европейския съюз да вземе единственото възможно и правилно решение? Назовете ги! Ако е господин Вестевеле, кажете, че е господин Вестевеле, да се знае кой какво върши, къде всъщност се определят политическите решения. Понеже просто невероятно е, решението на проблема за Асад е, било Асад, както твърди е, външният министр на Германия. Просто не е за вярване, че се опитват да ни накарат да повярваме в това. Единственото решение в Сирия е Асад да слезе от власт. И това трябва да е категоричната позиция на Европа. Асад и цялата му фамилия трябва да попадна в този черен списък не утре, не, не, не в други ден. Днес. И ако някой пречи на това, трябва да се каже кой пречи. Публично да се каже името му. На второ място. Кой пречи и как днес се възпрепятстват необходимите мерки, така че Израел да върне данъчните приходи на палестинската автономия. Да, разбира се, Израел се нуждае от своята сигурност, но тя не минава през страданието на палестинците. И последно – 600 са е, загинали преди няколко дена е, по бреговете на Либия е, в един, един плавателен съд, който явно е бил малтийски, който е бил, е бил потопен. И аз ви питам, дайте информация по този въпрос в крайна краища става въпрос за 600 човешки живота. Как може в 21 век да не се знае е, какъв е бил този кораб. Е, извършено е престъпление на неспасяване на пострадали по море. Благодаря. Господин Лотър Биски, Обединена левица. Госпожо върховен представител, вие трябва да чуете в този дебат не само похвали, но и критика. Нека да бъдем честни, в някои сфери външната политика на Европейския съюз се провали. По отношение на арабския свят в Афганистан, при решаването на проблема в Палестина и конфликтите по източното партньорство. Какво искам да ви попитам? Как 27-те държави членки ще могат да постигнат една обща линия в външната политика и политиката на сигурност. Външната политика е проява на интереси, това е ясно. И е, показва какви са интересите на Запада, без да се вземат предвид интересите на партньорите ни. Европейският съюз трябва да следва политика на баланса на интересите. И не на последно място, тук е, трябва да се въведат стандарти и е, също така мисленето във военни категории доведе до провала на тази политика. Съветът за сигурност на ООН взе решение за военни действия в Либия. Днес всички ние, повтарям, всички ние сме малко безпомощни предвид развитието в тази страна. Какво правим за е, местното население в Газа и в Дарфур за е, цивилното население, как е, защитаваме живота на 1,4 милиарда души, които трябва да се прехранват с 1 долар на ден. Този е, въпрос занимава много силно моята политическа група. Революцията в арабските страни е, има един общ знаменател и това е стремежът към справедливост, справедливо разпределение на богатствата в обществото и демократичното участие в вземането на политически решения и в международните отношения. Европейският съюз трябва да отговори на това искане. Решаването на тази задача изисква същевременно общо развитие на международното право, а не едностранно тълкуване и прилагане на това право. Благодаря. Е, колег Бастиан Белдер. Бастиан Белдер от групата Европа за свобода и демокрация. Госпожо Върховен представител, имам редица въпроси, свързани с случвалото се в Израело-Палестинския конфликт. Каква е позицията на Европейския съюз? Нека да видим позицията на Обединеното кралство и Франция от септември когато бяха предприяти мерки, свързани с обявяване на палестинска държава. Това е, е нещо, което разгледаха Хамас и Фатах миналата седмица. Става дума за условия, които бяха договорени, но които не се спазват. Става дума за насилие, за тероризъм, за проблеми при спазването на сключени в миналото споразумение. Какво можем да кажем за новата ситуация? Дали ще продължим да действаме както до сега? Дали ще се отдалечим от основополагащите принципи за постигане на мир? Това ще бъде във вреда на израело-палестинските отношения. Благодаря, каза председателят. Сега даваме думата на докладчиците. Започваме с колегата Гарбелели Албертини. Предлагам да разделите изказването си на две части. 4 минути в началото и две минути в края на разискванията. Имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител, колеги. Основното направление на общата политика на Европейския съюз в областта на външните отношения и сигурността е още по-актуална днес предвид развитието на събитията в Средиземноморието, в Близкия изток. Тази сериозна криза засяга цялото Южно Средиземноморие, разпростира се в Арабския полуостров, и Европейският парламент следва да бъде форум на всички обществени мнения, които се изказват в подкрепа на онези, жертващи живота си в името на демокрацията. Ние трябва да бъдем събеседник чрез върховния представител и заместник председател на комисията баронера, баронеса Ашта но също и по линия на решенията, които вземат държавите членки в тези политически области. Това се свежда до отношенията на Европейския парламент с комисията и съвета предвид действащия вече Лисабонски договор. Възниква въпроса и за многостранния подход на Европа. Би трябвало да се възползваме от новата външна политическа служба, службата за външно действие, която най-сетне е факт. Аз съм много удовлетворен от е, изхода на наскоро проведеното е, заседание в е, ООН. Благодарение на провелица там разисквания, Европейският съюз вече има статута на наблюдател. В доклада е, ние е, отдаваме дължимото на вълната на народното негодование е, в Северна Африка. В доклада също така се отделя място на Трансатлантическия алианс, на изключително важните отношения с Русия – разширяването, гражданските права и свободи, върховенството на закона. Благодаря. Благодаря ви, колега. Следващия докладчик е, Роберто Галтери със същото предложение да запазите две минути от своето време за края на разискванията. Имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител и заместник е, председател на комисията. Общата политика на сигурност е, и общата външна политика се намира в деликатна фаза. Международната система се развива, Европейският съюз трябва да бъде е, да се ползва с по-голямо доверие в тази сфера. Трябва да се подкрепя демокрацията и мисля, че това е много добър подход. Економическата криза изисква обща отбрана. Е, Лисабонският договор дава възможност за прилагане на нови инструменти за това, дава възможност за интегриран подход, дава възможност за качествен сход в е, общата политика на сигурност и общата външна политика. Това е необходимо и възможно. Но също времено европейската сграда се клати, има определене на нова посока на амбициите в отделните държави членки. И ние се опитваме ясно да покажем тези противоречия и при това положение си задаваме въпроса какво могат да направят другите институции. По кризата в Египет аз ще изразя моето разочарование, че Европейският съюз не може да действа единно по отношение на Либия също и трябва да се изкаже съжаление за тази европейска политика. Трябва да има по-голяма съгласуваност с партньорите, за да може по пътя на преговорите да се сложи край на режима на Кадафи и да се започне процес на демократизация. Не може да бъде отрешаващо значение военната намеса. Важно е и е, е наистина положително прилагането на резолюцията на ООН. Замразяване на имуществата, това е добре, обаче тези имущества трябва да се използват е, за е, нуждите на цивилното население, за развитието на демокрацията в Либия. Ние обаче правим още една крачка напред. Ясно е, че основната отговорност за бъдещето на Европа и за политиката на сигурност и отбрана е, трябва да се носи от Европейския съвет и също така от е, президента и върховния представител. E Посочваме съвсем ясно, че двустранното сътрудничество, базирано на коалиция на желаещите, не може да измести общата политика на Европейския съюз. Ренационализацията на тази политика не е убедителна за нас. Не само защото ние сме пористи по отношение на договора, а защото виждаме, че ренационализацията в случая не е подходяща предвид изискванията, които се поставят. Ние трябва да водим стратегически диалог с съвет съвета трябва да се дискутират препоръките на парламента за една истинска европейска външна политика. Необходимо ни е извънредно заседание по политиката на сигурност и отбрана. Госпожо Ештън, вие трябва да интензивирате вашите усилия за постигане на консенсус с държавите членки. Трябва да използвате вашите различни правомощия, за да постигнете по-голяма кохерентност между политиката на отбрана и външната политика. Службата за външна дейност е инструмент, който се ползва с голям потенциал. Ние в доклада сме направили различни предложения, примерно управляващ орган, който да действа при кризи, обаче военният капацитет на Европа е недостатъчен и ние сме много под нивото, което предлагат националните системи на отбрана пулинг, е, шаринг, е, е, агенции за въоръжаване, агенция за отбрана, развитие на европейско пространство на отбрана, усилване на технологичната база, общи структури на командване не е направено достатъчно и ние не можем да реагираме достатъчно бързо на кризата в е, Либия по отношение на воденето на операциите там. Интеграция на политиката на сигурност и отбрана е необходима и трябва тук е, общностният метод да се ползва с е, предимство. Направени са конкретни предложения в доклада и мисля, че е, по тези предложения повечето политически групи са едини. Благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивното сътрудничество. Парламентът е готов да разработи една напълно интегрирана политика на сигурност и външна политика, която да се базира на европейските принципи. Надяваме се, госпожо Ештън, вие да реагирате положително с действия. Благодаря. Благодаря. Нека да ви напомня още веднъж, колеги, че първият доклад на господин Албертини се отнасяше до общата външна политика и политика на сигурност, а доклада на Голтери се отнася до общата политика за сигурност и отбрана след влизането сила на Лисабонския договор и последния доклад на госпожа Мария Мунис де Оркуиза се отнася до Европейския съюз като участник на световната сцена. Леди Аштън. Светът е многополярен в военно отношение, еднополярен в економическо отношение. Това осложнява политическите въпроси. Имаме глобализация, което означава, че центровете на властта са разпръснати, има различни подходи към проблемите, които следва да се решават. Международните организации, при тях е, е, има няколко опции. Имаме Г20, Г8, имаме традиционни международни организации, които следва да бъдат реформирани. Ние се намираме в етап на промени. Европейския съюз сега е правосубектен и трябва в този контекст да гарантираме, че Европейския съюз ще има пълно участие в световния ред, да бъде световен фактор в съответствие с договорите и с желанието на европейските граждани. В, общо, в съвета за сигурност на в Общото събрание на ООН Европейския съюз получи статут на наблюдател. Искам да ви поздравя за това постижение. Когато говорим за одобряването на резолюцията в ООН, беше ясно, че има някои трудности и че е трудно да се гарантира съгласувано участие на Европейския съюз. Често има фрагментация има 279 различни договора, за които става дума. Нещата ни опират само до вас. Различните държави членки, принадлежащи към различни многостранни организации, трябва да направят своето, от, своята част от работата. Ние трябва да имаме подход за ефективно представителство. С други думи, трябва да има добра организация между вас, службата за външни действия, председателя, комисията, председателят на Европейския съвет и от ротационното председателство на съвета. Държавите членки трябва да отдадат приоритет на представителството на Европейския съюз, особено там, където има международни организации, занимаващи се с въпроси в изключителната компетентност на Европейския съюз. Леди Аштън на срещата в Копенхаген по промените в климата видяхме пример на една какафония, която може да възникне, когато има твърде разпокъсано представителство на Европейския съюз и държавите членки. Като се има предвид доброто представителство на Европейския съюз в СТО и други организации. Имаме 34 ти член за координация в съвета за сигурност на ООН. Може ли този член да се използва, когато представяме позиции на Европейския съюз? Има сериозни сериозни недостатъци в това представителство на този етап. Трябва да се гарантира доброто представителство на Европейския съюз в многостранни форуми. на външна политика не трябва да се подаваме на изкушението да ренационализираме тази политика, както искат някои държави членки. Призовавам ролята на Европейския съюз да бъде добре а, формирана. Вие трябва да поемете политическа инициатива и допринесете за съгласуваното представителство на Европейския съюз. Ние се намираме в исторически момент. Европейския съюз може да вземе водеща роля беше открито представителство на Съюза в Бенгази. Ние приветстваме този факт. Може да разчитате нашата подкрепа. Ние искаме да имаме съгласувано представителство на Европейския съюз на международната сцена. Благодаря. Леди Аштън, заместник председател на комисията, върховен председател. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за прозвучалите изказвания. Едно от посланията, които е, присъстваха до голяма степен във всички изказвания на лидерите на групи, както, между другото, желанието, макар и господин Танък да каза, че тяхната група никога не е била за създаването. Но във всеки случай подкрепата, която бе изразена е очевидна. И а, аз съм съгласна. Аз се отнасям напълно амбициозно към това, което Европа следва да бъде. Но аз се отнасям реалистично към онова, което Европа е. Е, е, е, то може и да прозвучи като шега, но, но честно казано, когато бе прият договора, на мен ми дадох един молив. И общо ето това беше ресурсното ми обезпечаване. И предизвикателството е пред всички ни, е, за това комисията, съветът, съветът по външната политика, по развитието, съветът на министър на отбраната, е, всички формати на съвета, които аз председателствам и за които отговарям, да действат със същата амбициозност. Аз съвсем не съм изненадана, едва ли изненадва и уважаемите госпожи и господа депутати, че по пътя към тази цел – нещата не са така ефикасни, не са така резултатни, както вие бихте желали, както и аз понякога бих желал. Ние обаче не бива да отслабваме намеренията си. И, и това във всяка една област, във всяко едно свое действие. Дали е, ще бъдат санкции, където трябва да се вземе решение единодушно от 27-те, е, или що се отнася до подхода ни към Египет, Тунис, и, е, както каза в този случай госп, господин Ферховщад, се нуждаем от подкрепата на комисията, нали, за да потръгнат нещата и в краткосрочен и в дългосрочен план. Всички тези неща налагат да извършваме преходи, да, да, да, да се променяме, да вървим по път. И аз, и аз далеч не се а, е, отнасям а, е, с а, е, някакво самодоволство или, или успокоение. И вие може а, да, да ме предизвиквате колкото често искате да, да, да се движа напред по-бързо, но моля не ме обвинявайте, че не съм достатъчно амбициозна, не ме обвинявайте, че не заявявам тези намерения достатъчно ясно и категорично а, пред министрите, държавните правителства правителствените ръководители или, или представителите на медиите. Европа може да бъде далеч повече от това, което е наистина. Но това е път и всички трябва да тръгнем по него. И разбира се, за някои държави членки е, със съответните интереси е трудно винаги да гледат на тези неща през призмата на върховния интерес на Европа, е, за разлика от националния интерес. Съгласен съм с казаното от господин Дол за съседския регион, за тероризма, за мирния процес в Близки изток. Това са основни направления на нашето внимание тази година. И причината, поради която така се ангажирахме в Либия, например, по обединяването на регионалните организации, в това число и на световната на ООН и това е от значение с оглед на бъдещите ни действия в тази изключително сложна обстановка. Как да стигнем до, до това, че Кадафи да си отиде, да се подеме диалог за бъдещето на страната? И ние трябва да бъдем единни в това отношение. Господин Шулц каза, че пътят е дълъг. Да, да, дълъг е. И трябва да направим така, защото демократизацията, демократичният градеж да бъде неразделна част от този път, по който, по който сме тръгнали. И наистина, можем да действаме по-съгласувано, можем да, да, да си съдействаме. Така че, моля, не отслабвайте натиска си върху мен, но също така и върху държавите членки. Така наречения план Маршал. Аз мятам, че първите 13 милиарда долара, които Американския конгрес отпусна по този план през 1948 година, са един много добър исторически пример, образец. Защо? Защото в рамките на тези милиарди имаше заеми, имаше услуги, имаше консултанти, имаше продоволствена помощ. И разбира се, ние не можем да се позовем на същия наслов. Е, тук трябва да се действа в съответствие с обстоятелствата, но, но следва да се ползва този образец. Подкрепям също вашата идея за, за дълга. Обсъждам вече този въпрос. Е, съгласна съм също така за недопустимото насилие, което се упражнява в Сирия. Аз е, се отнасям напълно сериозно към въпроса за Сирия, но тук отново става дума за път. Започнахме с 13 на които пряко участват от страна на режима в репресиите. Господин Комбендит, много се спори дали президента Асад да бъде включен в списъка или не. Не мога да ви кажа кой беше за, кой беше не. Но, против, но, но много се спори по този въпрос. И, и най-накрая се взе такова решение. Но тази седмица отново ще разгледаме въпроса и аз ви уверявам, че аз съм решена да се упражни максимален политически натиск върху Сирия. Е, да се направи така, е, защото, както разговарях вчера с външния министр, да са наясно сирийците какво правят и, и да се възползват от вече твърде малките оставащи възможности да променят е, линията си на поведение. Господин Данък, вие казахте, че много неща се е, нуждаят от подкрепата на 27-те. Е, смятате, че ме заобикалят по отношение на ресурсното е, обезпечаване? Не, според мен не е така. Необходимо е да, да направим така, че амбициите ни да бъдат реалистични. Е, разкриването на представителство в Бенгази трябва да видим какви са е, ресурсите. Подкрепа на делегациите ни в, в Ирак, това също иска средства. Трябва да ги намерим тези средства. Да, разбира се, по-ефективно и ефикасно трябва да се харчат парите, но, но трябва да си поставяме реалистични цели. Вече казах, по отношение на флотилията, хуманитарната и, и засегнах някои въпроси за палестинската автономия и за разговорите, които се водят между Фатах и Хамас. Е, е, позицията на Хамас е непроменена. Е, обаче аз ясно заявих, че подкрепяме начините по които президента Абас със своите технократи би могъл да постигне палестинско единство и произвеждането на избори, което е, което е много важно. Нашата позиция обаче не е променена и ние предпазливо, внимателно наблюдаваме развитието на обстановката. И вие господин Биски, говорихте за най-бедните, е, е, за един достоен живот, казахте вие. Онова, което вършим по отношение на целите на хилядолетието, е, е, е много важно именно в тази връзка, но, но съвсем накратко, да не отнема много време, бих искала да коментирам казаното от господин Албертини и да цитирам неговия доклад. Той говори за, за, за, за съгласуван, непротиворечив подход, което преди всичко е е, въпрос на обща политическа воля на държавите членки, които следва да преодолеят своите различия. Напълно сте прав. Ние ще успеем в пълното изпълнение на Лисабонския договор само по този начин при това и чрез устойчиво финансиране. Аз в много отношения съм съгласна с вашия доклад, но особено с това, че трябва да изпреварваме събитията в разпространението на своите ценности при опозотворяването на всички налични политически инструменти. Особено държа също така да, да подобряваме диалога един от големите проблеми е за времето. Колко време да, да, се, да се отделя на един или друг въпрос. И аз съм е, готова да посветя достатъчно време, за да разговарям с вас. Ем, господин е, Албертини, е, аз разговарях с вас и, и това, което вие посочите в доклада си, ще бъде предмет на разговор ми с министра на отбраната следващата седмица. Така че ресурсите на Европа да бъдат опозотворявани по-ефикасно. Иде, идеята е проста. Онзи, който може да води, да води, който може да споделя своите ресурси, да го прави. Е, опитваме се, е, разбира се, да подобрим работата на Европейската агенция по отбраната и да се захванем с някои от предизвикателствата, които определено се очертават е, през последните седмици, особено в Либия. И, и най-сетне, госпожо Оркиза, благодаря ви за доклада за подкрепата в ООН. Мисля, работата ми в ООН миналата седмица демонстрира личната ми ангажираност, подкрепа към многостранния подход – не само в рамките на ОНЕ, в рамките на всички останали международни организации, където трябва да говорим по-ясно, да, да, да, да бъдем по-активни и да проявяваме творчество. Е, с това бих, искал, господин, бих искал, господин председател, да благодаря на вече изказалите се, като ви обещавам да коментирам и следващите изказвания. Благодаря ви, благодаря ви, госпожо заместник председател на комисията и върховен представител. Е, има също така становище което е изготвено от Комисията по международната търговия. Докладчик е нашият колега Йорг Лайхтфрид. Имате думата. Госпожо Върховен представител, когато говорим за европейската външна политика и положението на Европа в света, мисля, че всички сме единни, че трябва да се извършат известни подобрения. Обаче бихме могли да последваме примера на една подобна политика, която добре функционира и това е външната и тър... външно-търговската политика. Във външно-търговската политика Европейският съюз носи известна отговорност и е, е единствен представител на държавите членки и е, това не се осуетява от е, различни е, амбиции. Тук ние сме силни и едини и аз мисля, че е време тази сила да се използва и за това хората да е, се ползват от същите ценности, от които се ползваме и ние в Европейския съюз. Справедливост, е, свобода, е, правата на човека и така нататък. Това ново измерение трябва да следваме непременно, за да може светът да бъде в бъдеще по-социален, по-свободен и по-справедлив. Благодаря. Сега останалите оратори. Господин Кшиштоф Лисек има думата за две минути. Благодаря, господин председател, госпожа върховен представител. Най-напред искам да се обърна към докладчика господин Голтиери, да му благодаря за отличната работа. Искам да благодаря на останалите докладчици в сянка, с които имах удоволствието да работя. Това е моят първи опит в това отношение. Аз очаквах доста битки по един такъв воинствен доклад, но нещата минаха доста мирно. Госпожа Върховен представител, в първото си изявление вие говорихте за конфликтите в Северна Африка. Ние не знаем как ще приключат те, какви ще бъдат окончателните резултати. Общата политика за сигурност и отбрана не може да разреши всички проблеми на света, но можем да бъдем по-добре запознати с конфликтите и да помогнем за разрешаването ми. Конфликтите в Северна Африка и Близкия изход, както и замразените конфликти в Нагорно Карабах или в Приднестровието или в окупираните територии на Грузия. Добре е, че докладът на господин Гуалтиери обхваща толкова много въпроси. Той е доста обемист доклад и поради ограниченото време няма да споменавам всички аспекти, ще се спра само на два. Първо, въпроса за мисиите на Европейския съюз. Често говорим по този въпрос в подкомисията по отбраната. Има недостатъци. В бъдеще тези мисии трябва да действат по-добре. Друг отворен въпрос е планирането и управлението на операциите на Европейския съюз. Беше изправено писмо от група министри Отношенията Европейския съюз-НАТО, аз тук се радвам, че има непрекъснат контакт с генералния секретар на НАТО, както и с държавния секретар на САЩ. Ние се стремим към економизиране на средства, и, но все пак трябва да дадем възможност нещата да се развият. Благодаря. Госпожа Дикайзер за 3 минути и половина. Вие през последните дни бяхте обект на сериозна критика, е, госпожо. Е, някои от тях е, не заслужават внимание и нашата група ги заклейми. Други обаче, според мен, имат основание. Ние не винаги сме наясно с насоката и целите на европейската външна политика. Е, вашите е, съобщения е, понякога се свеждат до най-общия, до най-малкия общ знаменател. Това, разбира се, е послание, но за съжаление не е особено благовидно. Вие говорите, телефонирате, осъществявате контакти, но за съжаление резултатите се губят, някак си губят се в шумотевицата която вдигат мас-медиите. Да не говорим за крайно неотстъпчивите позиции на някои от държавните и правителствените ръководители. Европейска дипломация при това обаче трябва да бъде пределно отчетлива по отношение на арабския свят и по отношение на Средиземноморието. Така, например, помирението между Фатах и Хамас бе немислимо без арабската революция в Египет и без кървавите репресии в Сирия. Защото когато Ал-Асад прекрачи границата, двете палестински групи най-сетне приеха да обсъждат своите различия. И тази възможност трябва да бъде опозотворена. Каква е политиката ни днес по отношение на Сирия и в Близкия изток? Не е достатъчна. И аз е, споделям е, гнева на някои е, колеги по отношение на тези изключения от санкциите, специално на президента Асад. И просто нямаме обяснение на този факт. По-нататък, Сирия би могла да е, ръководи съвета по правата на човека на ОНЕ от 20 май. Е, е, слава Богу, че в последния момент нейната кандидатура бе свалена. И пак, санкциите са недостатъчни. Настоявате ли за международно разследване на зверствата? И както каза господин Комбенди, дори да не успеете да е, убедите правителствените и държавните ръководители. Настоявайте е, е, вие е, отново колебливо приветствахте помирението между Фатах и Хамас, но ще допуснем ли грешките от 2007 година? Да, положението е, е сложно, но трябва да се възползваме от всяка възможност. Хамас подкрепя арабската мирна инициатива. Правени са невъобразими отстъпки приема се в споразумението за това бъдещо правителство, което вероятно би дошло на власт през следните няколко месеца, се говори за, за преговори за границите от 60-77 година. И накрая, госпожа Върховен представител, е, неотложни са е, действията. Е, благоразумието не може да подмени храбростта, трябва да го съпътства. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ламсдорф, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Баронеса Ештън, ние сме много отдалечени от една обща външна политика, която наистина да заслужава името си, за това вие сте критикувана обаче понякога ми се струва, като че ли вие сте изкупителната жертва за една ситуация, в която не можете да направите нищо, поради факта, че държавите членки не проявяват политическа воля наистина да следват една обща линия. Нека да вземем за пример Либия. Първо Италия блокира санкциите, след това Франция без всякакво съгласуване признава съвета в Бенгази, след това Германия се въздържа при гласуването в съвета за сигурност на ООН и като цяло Европа Европа има отрицателен имидж. В Сирия е ясно, там а, трябва по-строги санкции, обаче за това е необходимо единодушие. Има някои държави членки, Гърция, Италия, Испания, а, до някъде Германия, те са против. И всъщност липсва единодушие това единодушие не функционира след 27 държави членки и е, ние трябва да направим напредък точно тук. Какво можете от ваша страна вие да направите? Покажете е, кой всъщност пречи на европейското единство. Използвайте общностните инструменти. Аз бях изненадан е, да чуя тук е, някои неща във връзка с европейската демокрация. Ние изготвяме доклад по това заедно с колегата Декайкнер и искам ясно да посоча, че е, ние не искаме и EIDHA. Е, ние искаме нещо, което да е небюрократично, нещо, което бързо и лесно да се прилага. Ако успеете това, ще имате нашата пълна подкрепа. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на господин Камински за една минута. Висока представител. Госпожо председател, госпожо върховен представител, един от най-вълнуващите моменти от моя живот беше през декември 2007, когато заедно с президента Качински и Адамкос участвах в символичното отваряне на границата между Польша и Литва, когато се присъединиха към шенгенското пространство. И така бяха беше е, дадена свободата за е, движение на хора, които бяха зад желязната завета. Това е осезаем пример за успеха на Европейския съюз. Не трябва да се търсят популистични отговори. Е, шенгенското пространство е голямо постижение, трябва да го защитаваме. Благодаря за това, което казахте, че промените ни към по поведението ни спрямо Хамас не се променя. Искам да ви предложа помощта за палестинската автономия да не се използва за нападение срещу единствената демокрация в региона Израел. Израел е единствената страна в Близкия изток, където хората избират своите представители в парламента. Благодаря госпожа Брантнер за две минути. Добре дошла, госпожо Върховен представител. Външната политика на Европейския съюз по настоящем се нуждае от лидерство, от храброст и от общностен метод. И това по време, е, когато Европейският съюз има повече външнополитически инструменти на свое разположение, от когато и да било. Да, вие казвате, че изслушвате, изслушвате националните правителства, изчаквате те да се разберат помежду си, след това представяте най-низки общ знаменател и то е, е, изоставайки безнадежно от събитията. Както в Сирия. Вие в какво сте убедена? Да бъде ли включен Асад кандидат в списъка или не. Вие как смятате? Смятате ли да заплашите с санкция или не? Вие а, искате от нас да упражним натиск върху правителствата. Кажете, кои правителства заслужават натиск? Да, разбира се, държавите членки нередко нямат политическата воля да действат решително и не желаят вие да сте в силна позиция. Но повярвайте, повярвайте, госпожо Аштан, те няма да ви подкрепят и няма да спасят живота ви в качеството ви на върховен представител. Те няма да ви запазят работното място. Повярвайте ми. И освен това, така не се променя факта, че съгласно Лисабонския договор договор. Вие имате силни правомощия. Вие не сте ротационно председателство. Вие сте заместник председател на комисията. Вие имате право на инициатива. Вие трябва да определяте дневния ред. Вие би трябвало да налагате своите мнения и решения и след това да реагират държавите членки. Ако не подемате инициативи, поне не потъпквайте чуждите инициативи. Например, прегледа на Готенбергската програма за предотвратяването на, на конфликти. Ана Линд поде инициативата за тази програма преди 10 години. Унгарското председателство ви призова да по, поемете работата, но вие е, е, е, възпрепятствате тези усилия. Не знам защо. Така че, моля ви, действайте по-загрижено, делегирайте повече, бъдете агентът на промяната, която е необходимо. И само така ще си запазите пост. Благодаря. Господин Хаджи Георгиев за минута и половина. Госпожо Ештън, мисля, че имате право, когато се чувствате несправедливо обвинена и критикувана. Вие не сте виновна, защото зависите от решенията на големите държави в Европейския съюз. Имам обаче един въпрос. Отправя се критика към правителствата, обаче ще се каже ли нещо друго, когато утре биват критикувани други правителства? Господин Шулц е, има пълно право. Много от тези държави са продавали оръжия на режимите, които днес изобличават като диктатури. Естествено, проблемите са неотложни. Извършват се бомбардировки, същевременно се разрушават оръжия, които са били вече продадени. Това не е възможно. Необходима ни е политика в Европейския съюз, която да се базира на мирни принципи и която да предвижда обща демилитаризация на международните усилия. Това би била позицията на момента. Това е един много важен момент за Европейския съюз. И сега във връзка с нашия съсед Турция в Близкия изток. Дозина журналисти се намират там в затвора и освен това има много войници, които окупират Кипър. Там наистина трябва госпожа Ештън директно и своевременно да каже това, което е, Турция трябва да чуе в арабския свят. Господин Провера за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Нападението срещу коптски църкви в Египет показва религиозна нетолерантност и разрушава единството на площад Трахир, където коптите и мисулманите заедно манифестираха срещу режима. Това нарушава стабилността, която е толкова наложителна, за да има мирен преход към демокрация. Нуждаем се от повече ангажимент от властите в Кайро в защита на младсинствата и да сложат край на екстремизма, който е отрицание на съвременните демократични принципи, към които се стремят египетските граждани. Не може да има подобряване на инвестициите и развитието на ТМА, не се подобри ситуацията със сигурността. Европа трябва да осигури щедра помощ, но свързана с поставянето на определени условия за защита на младсинствата и да се спазва принципа повече за повече, който устоявате самата вие, госпожа Аштан. Господин Малцер, за две минути. Госпожо председател, госпожо върховен представител, Събитията в Силия ни показват какви е, предизвикателства има пред Европейския съюз е, по отношение на Близкия изток и Северна Африка. Години наред арабските деспоти и диктатури печелиха от действията на Асад срещу собствения му народ. Ние трябва да осъдим това, а санкциите, които бяха предложени до сега, е, бяха като чели половинчати. Демокрацията и човешките права са абсолютно изискване в арабския свят и те не не трябва да се схващат като празни думи. Очевидно трябваше да се прикрие Брюксел и въобще Европейският съюз отстъпи пред геополитическите интереси на американците, особено без помощта на Европейския съюз по отношение на цялото развитие в Южното Средиземноморие. Ние се радвахме на демокрацията, която проистече от бунтовете и е, сега в Тунис имаме хаос, имаме е, ситуация, при която преходното правителство ще бъде свалено. Освен това в Египет имаме някаква временна е, военна диктатура, процедура, при която се преследват християните копти, а в Либия европейците като че ли половинчато действат. Обаче Сирия може би е, е нещо, в което е, би трябвало да погледнем е, какви ще бъдат действията на американците. И няма е, нито една сила, която би могла да свали Асад това би имало големи последици за целия регион и е, всички сирийски е, бежанци може би е, ще бъдат само върхът на айсберга по отношение на една мощна вълна от бежанци. Ние, европейците, трябва е, спешно да разработим една независимо от Вашингтон политика. За разлика от американците, ние сме директно засегнати поради географската близост. Ние не трябва да се въвличаме по-дълбоко в гражданската война и да се превърне в мишена на терора и екстремизма. Благодаря. Благодаря. Господин Кукан, две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Аштън, колеги, по доклада ЕС е, фактор на световната арена. Неотложна е необходимостта наистина Европейския съюз да действа по-енергично, да е готов да се изправи с лице пред световните предизвикателства. Лисабонският договор зададе рамката, необходимата уредба за подобни действия, както и инструментариума. И би, след, би следвало да насочим вниманието си към проблемите в световното управление. Примери като Копенхагенската среща на най-високо равнище за, за климата, резолюцията на ОНЕ, поздравление госпожо Аштон за засиленото участие на, на, на Съюза, но при това не само трябва да се връщаме с лице към проблемите, а и да търсим обща стратегия. И в доклада е, е, е казано какво трябва да се направи. Една от най-важните области е засилването на ролята ни в ООН, в системата на Организацията на Обединените нации. И същото е, въжи и за международните финансови институции, и за многостранните организации в областта на сигурността. Това няма да стане автоматично. Разбира се, ще, ще е необходимо време и последователни и съгласувани усилия от наша страна. Онова, от което неотложно се нуждаем е една дългосрочна стратегия, която да задава стъпките, действията за да е, заздравим позициите си на световната арена. Надявам се, госпожа Аштан, скоро да предложите такава стратегия и да ни дадете възможност да я разискваме в парламент. И още нещо във връзка по-скоро с доклада Албертини. Е, миналата неделя бяха произведени местни избори в Албания. Аз бях ръководител на изваредната делегация на ОНЕ по наблюдението на изборите. Е, имам послание, което бих искал да ви предам. Гражданите на Албания, не говоря за политиците, говоря за обикновените хора. Те гледат на нас, на Европейския съюз, с надежда и доверие. Е, с надежда, че е, ще е, намерим изход от крайно трудното политическо положение, в което страната е поставена от албанските политици. В сравнение с световните ни амбиции, това разбира се е една малка стъпка, но тя може да докаже сериозните ни намерения. Трябва да издържим успешно този изпит. Успешно и с достоинство. Благодаря. Благодаря. Господин Свобода, 3 минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам първо да благодаря на докладчиците в сянка по доклада Бърбетини най-сърдечно за доброто сътрудничество, което установихме при изготвянето на този доклад в този доклад, но също и в този дебат ние насочваме погледа си на юг към Близкия изток. Аз не искам да повтарям това, което казаха господин Шулц, госпожа Кайзер и други. Още веднъж обаче искам да насоча вниманието към ситуацията в Палестина и Израел. Виждам голям шанс в обединението между, или по-скоро помирението между Хамас и Фатах е, и основаването на държава, защото основаването на държава е свързано с задължения и с отговорност отговорност. Това трябва да ни е ясно. Трябва да има признание от страна на Израел. Трябва да избегнем прилагането на сила. Това е абсолютно важно. Обаче Израел също трябва да получи признание като държава. Само когато получим решение на този проблем, ще имаме мир в Близкия изток. Искам обаче да насоча погледа си не само на юг, но и на изток, защото а, ръководих една а, делегация на парламента в Туркменистан и а, също така съм докладчик а, по отношение на Русия. Искам да се концентрирам върху проблемите на юга, обаче от друга страна не трябва да се забравя какво значение има за нас източното партньорство. Турция играе там голяма роля и аз мисля, че трябва да гледаме на това не само от перспективата на да и не. Трябва да имаме предвид не само ситуацията в Средиземно море, но и в Черно море. Трябва да усилим контактите с Турция, защото Турция трябва да да бъде включена в общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Второ, партньорство с Русия. Това е много важен аспект. Ние искаме партньорство с Русия, обаче трябва да водим тези преговори от позицията на силата и съзнанието. Това а, понякога ни помага. Когато Русия има повече, ние имаме по-малко, а трябва да стигнем до едно добро балансиране. А, партньорството трябва да стане стратегическо. Обаче, от друга страна, аз съм изненадан от а, новият натиск, който Русия упражнява в Украина. И а, така както Русия сега се държи там, мисля, че това не е много честно поведение. Е, също така и е, в Туркменистан. Да, ние трябва да покажем на Русия, че искаме партньорство, което почива на общи интереси и на равнопоставеност, обаче ние трябва е, да спазваме всички тези принципи. Госпожо Ештън, ние искаме да се ангажираме в Близкият изток. Знам, че има финансови проблеми, обаче са ни необходими дипломатически представителства там там, така че да могат тези страни да се развиват към демокрация и зачитане на правата на човека наистина чудесна работа беше свършена до сега, но тя не е достатъчна. В нашите съседни страни ние трябва да имаме представителства, без значение дали гледаме към Русия или към Китай. Това е шанс за Европа и накрая нека съвсем ясно да посоча, искаме да ви подкрепим изцяло това, което днес казахте е напълно правилно, но трябва гласът ви да се чува по-силно и тогава ще получите повече подкрепа от парламента. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Дав за минута и половина. Кати Аштън, вие говорихте съвсем ясно за проблемите с постигането на споразумение постигането на съгласие между 27-те външни министри, но Лисабонския договор ви позволява да не правите това. Вие можете да формирате коалиции на желаящите и да да прилагате засилено сътрудничество. Единодушие може да се изисква при определенето на санкции върху, например, тези 13 души. При това положение се изисква единодушие и за отмяната на тези санкции или за извършването на някаква промяна. Затова аз ви приканвам да създадете една основна група, политически желаещи да се ангажират държави и да работите с тях, за да може да се формира обща политика. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на господин Ван Орден за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Баронесо ще няма да се изненадате, ако изразя своето разочарование. Не е от е, успехите е, в рамките на политиката на Европейския съюз в областта на отбраната, а от това, че вие все така настоявате да се бие, образно казано, това твърде умряло и толкова по-скъпо куче. Европейският съюз бил участвал в 25 мисии под етикета, така да се казва, каже на тази политика, но това е просто етикет. Твърде малко от тези мисии издържат на, на критика, други са под определеното ръководство и влияние на НАТО, а да не говорим, че обикновено те се осъществяват, защото Европейския съюз на коле е молил някога да го покани да участва. Последък, знаете, НАТО провежда операция в Либия. След като Европейския съюз не получи мандат като Съюз да наложи е, морско ембарго, трябваше е, отчаяно да се обърнем към ООН е, за е, мандат за хуманитарна помощ. Обаче нито ООН, нито НАТО не желаят да се намесят с въоръжени сили. Разбира се, хуманитарната помощ е крайно необходима и Европейският съюз би могъл да бъде полезен, но не по начин, чиято цел е единствено да се утвърди една неразумна военно, военна амбиция. Проблемът е, че въпросната политика с всичките си дублиращи функции всява недоверие сред съюзниците. Благодаря. Постъпило е искане за реплика. Синя карта приемате ли, господин Ван Орден? Господин Синклер. Благодаря госпожо председател. Ще приеме ли колегата? Той спомена ООН. Е, но ако е, е, има единно членство на Европейския съюз в ООН, въпрос, който се разисква по настоящем, това не би ли било значително прехвърляне на суверенитет от страна на Великобритания, от страна на правителството, което господин Ван Орден по настоящем подкрепя? Благодаря ви за въпроса. А, да, е, това е последица от Лисабонския договор. Идеята, че Великобритания и Франция е, би следвало да се откажат от местата си в съвета за сигурност на ООН, за да може Европейския съюз да стане член е, на съвета за сигурност, е напълно неприемлива за мен. И аз не смятам, че която и да било от двете държави членки би се съгласила. За съжаление, Лисабонския договор насърчава такава линия на поведение една от причините, прочее, поради която сме така отрицателно настроени към самия Лисабонски договор. Луначек, две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо Аштан, върховен представител. Аз високо оценявам това, което казахте в първата си реч за политиката на Европейския съюз и за това, което правите в Египет, Тунис, Либия и акцента, който поставяте върху младите хора и жените в този регион, както и подхода ви за задълбочаване на демокрацията. Ние споделяме това мнение и ви желаем успех. От друга страна, аз съм съгласна с много от колегите, че Асад трябваше да бъде включен в списъка на тези, за които се отнасят санкциите. Кой блокира решението в съвета? Господин Вастервеле и някой друг? Кажете ни, вие ще получите нашата подкрепа, ако сте откровена и искрена с нас. Затова ви моля да използвате вашия мандат и тогава ще получите и по-силна подкрепа от наша страна. Ние искаме да знаем какво се случва в съвета. Моля да ни запознаете с тази информация. Това се отнася и за последователността на политиката. В доклада на Албертини, който ще бъде гласуван тази седмица, ние настояваме националните политики да бъдат в подкрепа на позициите на Европейския съюз. И аз искам от колегите тук в Европейския парламент които са от управляващи партии в своите страни, да заявят пред външните си министри, министър-председателите си да подкрепят общата европейска политика, а да не се грижат само за своите национални интереси във външната политика. Иначе никога няма да имаме обща външна политика на Европейския съюз. Това означава, госпожа Аштен, че вие трябва да сте водеща, трябва да бъдете дръзка, да поемате смели ангажименти. 61 години след декларацията на Шуман, която чествахме преди два дни, се нуждаем от повече Европа от всякога и се нуждаем от нещо съвсем конкретно. Предотвратяване на конфликти, управление на граждански кризи. Трябва да се извършват оценки на въздействието, качествена оценка за сигурността, правата на човека, равноправието на половете и прочие в всички мисии, които имаме. Нуждаем се също и по-добро обезпочаване с персонал на тези мисии. Благодаря. Има отправено искане а, с синя карта. Приемате ли? Госпожа Синклер. Благодаря, госпожо председател. Искам да отдам а, дължимото на колегата, която се изказа току-що за работата и в сферата на правата на човека. Но бихте ли споделили с мен лицемерието на Европейския съюз по отношение а, на смъртното наказание, съвместното изявление на Барозо и, и Ван Ромпой за смъртта на Бил а, Ладен означава ли, че те приемат смъртното наказание като такова? Мисля, че казаното за смъртта на Бин Ладен, това не беше смъртно наказание, това беше убийство. И аз лично а, бих предпочела САЩ да го заловят и да го осъдят в а, съда но това не е въпрос на лицемерие, казаното от Барозо Рван Румпой. Аз може да критикувам това, което са казани. Аз, както казах вече, бих предпочела да се осъди Биладен в съд, но това не се случи. Но не можем да твърдим за лицемерие. Ние се нуждаем от обща европейска позиция. Мисля, че е ясно на нашия континент какво е отношението ни към смъртното наказание. Благодаря. Господин Люерик за минута и половина. Госпожо Върховен представител, уважаеми колеги, е, смятам, че думата, която вие употребихте по време на встъпителното си изявление, ще се отнася до съществуването на палестинската държава е, след помирението между палестинските организации. Тези думи, които вие казахте, е, са много важни. Това е една първостепенна задача. И за разлика от това, което бе казано тук преди малко, Хамас за пръв път е, прие Организацията за освобождение на Палестина и съответна администрация като събеседник, приемайки границите от 67 година година, съдействието с квартета, отказа от насилие. Значи, на лице са всички условия за признаването на палестинска държава в границите от 1967 година с столица Източен Иерусалим от ООН следващия месец септември. Освен това, което вие току-що казахте, госпожо председател, за новите актове, какви нови е, действия ще предприеме Европейския съюз, за да се стигне до тази цел и да се отстоява идеята за палестинска държава в ООН? От друга страна, може ли да ни запознаете с инициативите, които по поема или би поел Европейския съюз, така че израелската държава да върне данъчните приходи, които се дължат на палестинската администрация? Благодаря. Uh, accept... Uh, Приемате ли е, синя карта реплика? Уважаеми колега, аз е, виждам нещата както вие ги виждате. Е, помирението между Хамас и Фатах е исторически процес. Е, помирението между палестинците и израелците може сега да направи крачки напред. Госпожа Ештън каза много ясно, тази втора флотилия не е ненужна провокация. Вие и политическата ви група бихте ли те се дистанцирали от подкрепата на тази флотилия? под, е, както беше направено е, преди е, като подкрепа от страна на Обединената левица. Не, тази тази флотилия е инициатива на европейски граждански организации за прекратяването на, на една напълно ненужна морска блокада и ако съответните органи и ние е, спазваме международното право, не бихме допуснали повече палестинците да живеят в един затвор без е, ограждение. Господин Салавракос. Госпожо председател, аз искам да поздравя и господин Албертини за неговия доклад е, по отношение на компетентните органи и приоритетите, във връзка с политиката на отбрана. Естествено, светът се променя. Ние сме изправени пред огромни предизвикателства. Европейският съюз трябва веднага да вземе необходимите мерки в тази посока увеличаването на бедността, изолацията, безработицата и движенията в арабския свят. Всичко това вие го споменахте. Обаче това е свързано с заплахата от миграционни потоци, което създава проблеми за бъдещето. Тъкмо Италия и Франция демонстрират това с недоразуменията в последно време. Поставя се под въпрос Шенген дори. Ние обаче би трябвало ефективно да се справим с този проблем, да кажем да на общите структури и всяка дискусия за шенгенското пространство трябва да бъде свързана с европейското законодателство. Благодаря. Госпожа Синклер за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Леди Аштан, аз изразявам симпатия, подкрепа за вас. Гледах програма на ББС от Джереми Паксман и беше зададен един въпрос и той се почувства неудобно а именно от кога получавате вашите нареждания, от а, коя от 27-те държави а, членки, които са представени в тази зала. Няма една обща политика, нали така? Ние видяхме с резолюцията а, на ООН за налагане за, на зона забранена на полети и позицията на а, Германия. Как можем да имаме обща а, политика, когато има някои големи страни, които се противопоставят на други. Така че имате нашата подкрепа. Вие казвате, че няма да напуснете поста си. Има критика към вас за това, че отнемате, суверен... отнемате суверенитет от моята страна, но бих искал вие да оставите на поста си колкото е възможно по-дълго. Когато прокарахте Лисабонския договор, който създаде вашата високоплатена длъжност, вие многократно подчертавахте, че няма да има сериозен трансфер на суверенитета. Вие го казахте многократно в Камерата на лордовете. Така че моля да дадете един честен отговор. Благодаря, господин Салафранка, за две минути. Благодаря, госпожо председател, е, госпожо върховен представител и заместник председател на комисията. Госпожи и господа, основният момент на, на, на тези широки разисквания би е следвало да бъде развитието на събитията в Северна Африка и Близкия изток. Има някои положителни е, признаци, е, леди Аштън ги посочи, Европейският парламент и службата за външно действие – също е, е, констатират е, това положително развитие на обстановката, но има и повод за тревога. Независимо от усилията полагани от баронеса Аштан, се прилага двоен стандарт по отношение на Либия и на Сирия в съвета за сигурност на ООН и в съвета на, на министрите на ЕС. Какво да кажем за лагера Ашраф? Нашата група е, има твърде умерена позиция е, по е, външнополитическите въпроси. Аз разбирам колко важен е случаят. Обаче, независимо от всички ваши усилия, независимо от обстоятелството, че ви изпратих текст на проекто декларация, вие не, не надигнахте глас. Е, чак докато е, е, не загинаха 32 души и не, не бяха ранени стотици. Необходими са последователни действия, особено когато залогът са правата на човека, когато са застрашени човешки животи. А какво да кажем за Хуан Допредо, кубинския дисидент, който бе умъртвен, който на който, е, на който бе нанесен побой. Ще се разследват ли обстоятелствата е, на тази смърт? Има ли някаква причинно-следствена връзка между побоя и смъртта на този човек? Благодаря. Господин Вигенин, две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Аштън, слушах с голямо внимание и задоволство вашето представяне и не чух нито дума, с която да не съм съгласен и въпреки това и в тази зала и сред гражданите на европейския съюз ще срещнете силно критично отношение за нашата способност да покажем единен подход и единни действия. лисабонският договор създаде важни предпоставки европейският съюз да говори с един глас на международната сцена. този глас вашият говори ясно обаче успехът е възможен само ако останалите гласове замлъкнат или поне са по тихи. напротив това което виждаме е едно надвикване и към днешна дата предлагаме на света една какафония в която често е трудно да е, чуем важното послание което европейският съюз иска да отправи. смятам госпожо аштън че нашата институция европейският парламент е вашият естествен съюзник в битката за прилагане в практиката на договора от лисабон използвайте ни максимално защото днес пишем следващия доклад за общата външна политика и политика на сигурност и защото изключителната динамика на две хиляди и единадесета година ни дава шанс да подредим собствения си дом споделям изцяло оценката че нашата подкрепа за страните от северна африка и особено за тунис и египет трябва да се реализира на два етапа. единият дългосрочният вече в голяма степен е очертан но египет и тунис имат нужда от подкрепа сега още тази година и то в мащаби които са далеч над тези които се обсъждат в момента. арабските революции имат два компонента. единият беше липсата на свобода и демокрация вторият социалната безперспективност и безнадеждност успехът на революциите ще е възможен само ако се решават паралелно и двата проблема. на конференция в тунис организирана от партията на европейските социалисти и в която участваха представители на партии и движения от целия регион ние поискахме от европейския съюз спешна програма която да подкрепи демократичните процеси сега веднага. групата на социалистите и демократите също разширява значително своя ангажимент към региона и казвам това за да подчертая колко важно е да се ангажираме на всички равнища накрая искам да кажа че миналата седмица беше създадена парламентарната асамблея евронест. това е ясен сигнал на нашите източни партньори че искат по силен политически диалог с европейския съюз и нека не ги забравяме. благодаря. Благодаря. Госпожа Нейтс Вайтенбург за минута и половина госпожо Върховен председател, представител. Уважаеми колеги, думите могат да бъдат и оръжие, е, в е, външната политика. Към думите следва да се отнасяме благоразумно и предпазливо. Има обаче и случаи, в които трябва да говорим решително. Е, госпожо Върховен представител, на мен ужасно ми липсваше вашия глас през първите няколко дни от зверствата, които упражняват срещу своя народ сирийските власти. И аз съм убедена, че храбрите граждани, които поемат риск за собствения си живот, протестирайки е, в е, Сирия се нуждаят от вашия глас още повече от мен. Има дни, има случаи, в които човек не бива да премълчава, трябва да заговори незабавно. Такъв бе този случай. Що се отнася до, до Близки изток, до отношенията между палестинците и израелците, израелското правителство не може повече да задържа данъчните приходи на палестинската автономия. Още повече това действие не, не съответства на искането палестинските е, е, организации да се помирят, а, а когато те стигнат до, до някакво решение, всъщност не им се подава ръка. Това е, е крайно неблаговидно, да не говорим, че Европейския съюз вероятно ще трябва да компенсира финансовия дефицит на палестинската администрация. Е, така че е, моите колеги и аз настояваме за нов е, тласък на мирния процес в Близки изток, разбира се, основаващ се на двете държави. Благодаря. Господин Петровски, една минута. Госпожо председател, уважаеми колеги, въпреки влизането в сила на Лисабонския договор, за обща външна политика и политика на сигурност не е направено много. Има дипломатически усилия, има нови названия, обаче дейността на Европейския съюз на международната сцена не е особено видима. Една обща политика на 27-те държави и членки трудно може да се постигне. Това се вижда ясно в доклада на Албертини. Там ясно се показва, че държавите членки проявяват твърде малко воля за обща политика и различни представители на отделни държави много ясно показват желание за отдалечаване. Също и в доклада на господина Голтиери е, се посочва, че трябва да се отвият средствата за програмите, така че да се предоставят е, важни е, стопански средства. НАТО също може да се използва в този случай, обаче от лявата страна на парламента се чуват гласове, които искат разформироване на НАТО. Това не може да се приеме. Благодаря. Благодаря, господин Бютикофер за две минути и половина. Госпожо, господин председател, госпожо Аштън, много добрият доклад на господин Гуалтиери за общата политика за сигурност и отбрана е едно много, един много добър анализ на настоящата ситуация. Ще спомена четири основни аспекта, на които трябва да се съсредоточим в тази област през идната година. Първо, реалистична оценка на мисиите, както и извършването на външна оценка, така че мисиите да бъдат поставени в регионален политически контекст. Второ, трябва да постигнем напредък по обединяването и съвместното използване на военни капацитети. Трябва да гарантираме интегрирането на Франция и Англия в общо европейския подход. Моля ви, съобразете се с идеите, <clears throat> които са представени в тази област и се погрижете за това да се постигне напредък. На трето място ще опомена необходимостта от е, обсъждане в общественото пространство на нова европейска стратегия за сигурността. Документът на господин Солана от 2003 година е добър, но от тогава насам са настъпили промени, така че трябва да проведем обсъждане в общественото пространство. Ще опомена и спешната нужда от постигане на споразумение с държавите членки за общ парламентарен контрол върху общата политика за сигурност и отбрана. Ако успеем да постигнем това, то тогава вие, госпожо Аштан и на този парламент ще могат да постигнат напредък по четирите упоменати от мен области в общата политика за сигурност и отбрана. Благодаря. Um...

за това, че е днес сред нас. Това е първото ми обращение към Европейския парламент. Ще направя няколко коментара по изграждането на инструмента на общата политика за сигурност и отбрана. Общностният подход със сигурност е нещо добро но не можем и да не вземем предвид националните политики за сигурност и отбрана. Кого представлява Европейският съюз? Съюзът представлява държавите членки. И те от своя страна са вменили на Съюза прерогативи да бъдат представлявани от него. С други думи, трябва да се постигне баланс между двете страни. Трябва да се запитаме необходима ли ни е интеграция в областта на ОПСО. Благодаря. Господин Ковач, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Лисабонският договор с новите си сложни промени прави още по-трудно изграждането на институциите и разделението на властите. Съществуващите си институции трябва да изпълнят своите задачи, но съществува хаос и всички се объркват. Въпросът е, какъв е смисълът да се създава една такава служба, ако тя все още не е напълно влязла в своето функциониране? Областта на отбраната и сигурността изисква бързи действия докато се водят спорове къде точно да бъде конкретна институция, Съюз всъщност губи историческото си мисия и послание. Необходимо е всичко да бъде достатъчно гъвкаво и да влезе в сила максимално бързо. Държавата председател на Европейския съюз има своите функции, но вие, уважаеми е, го колеги, просто нямате друг изход, освен да подкрепете госпожа Аштен, защото сами не можете да имате правомощия в областта на отбраната. Благодаря. Сега господин Брок има думата за две минути. Госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията, колеги. Леди Аштън, ще ви Предоставяме подкрепа при доизграждането на Европейската служба за външни действия, както и при осигуряването на нейното надлежно функциониране. Това въжи най-вече за представляването на Европейския съюз, което трябва да бъде подобрено, особено като се имат предвид ограничените средства Не знам защо всеки външен министр от Европейския съюз трябва веднъж да обиколи площад Тахрир, с, развявайки националното си знаме. Нашата задача е да приложим общ подход, който се основава на договора от Лисабон. Трябва да се възползваме от договора от Лисабон, за да насочваме политически целия процес, за да излезем с толкова убедителна позиция, че да можем да спечелим на своя страна държавите членки. Мисля, че именно това е от особено голямо значение. Благодаря на господин Гуалтиери, на Мария и на господин Албертини. Трябва да се опоменат три основни думи – ръководство, обединяване на ресурсите и споделяне Как се развиват нещата в Украина? Води ли се война между Азербайджан и Армения? Големите въпроси, които ни се поставят в арабския свят, на тях също трябва да обърнем внимание. Как да действаме срещу Асад? Това е един много провокативен въпрос. И как можем да се погрижим за това да се окаже подкрепа на муджахидините в Ирак. Аз съм против това, но все пак трябва да намерим разумен подход към лагера Ашраф, да формулираме съвместна позиция. Ще ви съдействаме за всичко това в рамките на доизграждането на службата за външни действия. Очакваме от вас най-вече да заемете водеща позиция на политическо равнище, така че да спечелим държавите членки на своя страна. Очакваме резултати в тази посока от работата на службата. E Господин Хауит, нека да поздравя госпожа Оштен за личния успех, че договори компромиса в ООН по отношение правата на Европейски съюз за думата. Всичко останало пропадна обаче. Какво мислят е, хората в Европейския съюз за общата политика за сигурност? Това е една най-голяма цел и не само ваша, но и наша, записана е в Лисабонския договор и е необходимо да получим уважението и на нашите партньори. Социалистическите координатори, като социалистически координатор, аз бих искал да поздравя госпожа Аштен за своя успех – по отношение на постигнатото в областта на човешките права и европейските политики. Този парламент ние призоваваме да се създаде директ, дирекция по човешките права, за да може действително да се отстоява тази позиция. Благодарим на госпожа Върховен председател за това, че тя наистина постигна така и ние трябва да дадем нашата подкрепа за дейността подкрепям, че е нужно да има по-голяма видимост за Европейския съюз по отношение на правата на хората и трябва да се говори с открит глас по отношение на, на, солен, на нарушението им. Подкрепяме докладчиците в този смисъл и освен това подкрепяме е, възможността да се предоставят е, данъците отново в ръцете на палестинците. Надяваме се до година да има ясен резултат от всички тези дейности, за да може да има присъствие на политиката за човешките права във всяка една сфера от дейността на външната служба за дейност. Председателката, благодаря. А сега думата има госпожа Ятен Маки ovat osoittaneet jälleen Госпожо върховен представител, господин председател, събитията в Северна Африка показаха колко големи пропуски имаме в областта на ОПСО. Исканията на Европейския съюз за зачитане на правата на човека и принципите на демокрацията ми приличат на борбата на Дон Кихот с вятърните мелници. Като се вземе предвид доходоносната търговия с оръжие на европейските страни, 7 от 10 търговци на оръжие са държави членки на Европейския съюз. Това са търговци, които доставят оръжие в Тунис, Йемен, Бахрейн и Судан. Госпожо върховен представител, не е ли настъпил моментът да наложим забрана върху износа на оръжие и да включим това сред приоритетите на Европейския съюз? Когато един кораб заседне, то не можем да виним единствено капитана, но капитанът също носи своята отговорност. В случая можем да очакваме от капитана да поеме инициатива. Благодаря. Давам думата на господин Стивенсон. Госпожо председател, госпожо Аштан, след огромните избивания в лагер Ашката, положението остава критично. Отново може да има кървави атаки. Току-що се връщам от Багдад, където водих една малка делегация от евродепутати. Разговаряхме на високо ниво с президента на Ирак, с министри. Успях да договоря решение на кризата в Ашраф. Там трябва да се намесят и ООН, и Штатите, и Европейския съюз, за да може да се постигне и презаселването на 3500 беженци в Штатите, Австралия, Норвегия, Швейцария и страни членки от Европейския съюз. Там, където тези хора имат семейни или други връзки. Това е единствения изток, който може да предотврати друга хуманитарна криза и е, се приема от хората там. Европейския парламент разчита на вас да се възползвате от тази възможност да спасите невинни, е, живота на невинни хора и да предотвратите нови кръвопролития. Благодаря. Господин Кембъл, една минута. Тази седмица Денят на Европа трябваше да чества националната идентичност в Европа. Но това не се случи. Просто националните държави продължават да бъдат измествани от наднационалната европейска държава. И няма нищо общо с а, свободното сътрудничество между национални държави. затворното въздушно пространство над Либия показва именно това. Националните държави се съгласиха да има такова пространство, но тези действия да се ръководят от е, страните. Обаче някои страни се въздържаха и сега НАТО си извършва своите операции на база на доброволно участие. Европейския съюз се противопостави на предложението на Дейвид Камера за затворно въздушно пространство. Катрин Аштън също и го нарекоха е, отчаян опит за попадане в заглавията на вестниците. Така че не можем да оставиме да си играят наднационални организации с е, съдбата на Либия. Grazie, la parola all'onorevole Mauro per due minuti. Благодаря, господин Мауро, две минути. Благодаря. Вашата работа е много трудна, защото на плещите си вие носите много тежко бреме. Затова се надявам да приемете моята молба не като противоречие, а като възможност за действие. Ние на края на дебата ще гласуваме по доклада за ролята на Европейския съюз в международни организации. Преди две години когато ви изслушвахме, когато вземахте вашия пост, Говорих за това, че ООН е, трябва да бъде представен от един човек в е, ООН. Вие тогава казахте, че нямате ясен отговор на този въпрос, но мисля, че днес вече, госпожо, е време да се постави и този въпрос. Скоро ще се чества Деня на Европа в Ирак и трима души ще представляват Европейския съюз и ще работят от комплекса на Обединеното кралство. Нека ви кажа, че всъщност Седем души представят Европейския съюз в БАНАС и ме интересува защо няма повече хора в Багдад. За първ път ще се подписва договор между Европейския съюз и Багдад и Сирия. Може би там може да се опитаме да решим и проблема с лагера Ашраф. Госпожо, вие Говорихте вече за коптите в Египет, но този въпрос продължава да ни безпокои в, араб, в контекста на арабската пролет. Вие говорите и за конфликти между екстремисти, обаче реално само християни загиват, само църкви биват палени. Така че нека да наричаме нещата с истинските им имена и да кажем ясно, че коптите са заложници на фундаменталистите. Благодаря. Сега господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. Безредиците, които в момента променят региона на Средиземноморието, и вървят ръка за ръка с несигурност, но и същевременно с надежда, изискват намеса от страна на представителите на външната политика на Европейския съюз. Европейският съюз наистина трябва да може да разчита на инструментите на една консолидирана външна политика като се имат предвид трудните времена, на които сме свидетели. Един такъв консолидиран инструмент ще е от значение и за бъдещите ни амбиции. Що се отнася до стратегическата позиция на Съединените щати, Китай и Русия и постоянния недостиг на суровини, то смятам, че Европейският съюз трябва да поеме решаваща функция. Проблемът обаче е, че Европа не е подготвена. Вече от доста време насам се опитваме да обединим националните политики, но не сме постигнали значителен напредък. Вашата външнополитическа стратегия също не внесе нови аспекти. Трябва да се вземат предвид и пречките, които поставят някои държави членки. Не можем да продължим по този начин. Не може всяка държава членка да представлява собствените си интереси. Трябва да излезем на качествено нов етап. И вие, госпожо Аштън, не бива да забравяте за своята роля. Не бива да забравяте и че времето ни притиска tomar la presidencia de la sesión que tenemos muchos. Благодаря. Е, само искам да ви предупредя, колеги, че много хора са се записали за изказване и това, което правим в такива случаи, когато имаме гласуване в 12.30, Знаете какво се случва. В последния по 15, последните 15 минути просто не можем да чуем никой какво казва. Така че много ви моля, призовавам ви. Придържайте се към своето време за изказване. Господин Качен има думата. Госпожо Аштен, вие имате ясна политическа цел, която олицетворява целта и амбицията на Европейския съюз в общата политика за външна дейност. И ви моля да посетите Ирак максимално бързо, да идете в Ирак, в Кыргызстан. Е, е, това трябва да се случи преди края на годината защото а, има една празнина, една пустота. Липсва представителството на Европейския съюз в тази част от света. Ирак желая вашето лично присъствие там, политическото сътрудничество и, освен това, е необходимо да се изгради економическо сътрудничество. Поздравявам ми относно казаното днес за Босна и Херцеговина. Това беше много добре казано. Но въпреки всичко трябва да се назначи ръководител на делегацията в Сараево, защото по този начин е, ще се спомогне балансирането и стабилизирането на държавата както вътрешен, така и във външен смисъл. Благодаря ви. Благодаря, господин Качин. Сега господин Колец. Една минута. Благодаря. Госпожо Върховен представител, Европа е представена пред, изправена пред два проблема. Първо, новата визия за политиката за добросъседство. Посетих Тунис и там има големи очаквания по отношение на Европейския съюз. Имаме постоянни отношения с Украина и знае, че и те очакват повече, очакват по-големи възможности, искат да постигнат повече заедно с Европа. Ние не би трябвало да постъпваме егоистично и аз зная, че вие сте просто а, един човек и други взимат решение вместо вас. Понякога някакси се държим като деца. Един ден ни интересува Беларус, после забравяме за него, после се интересуваме от Северна Африка. А вие, госпожо Върховен представител, ни показвате, че сте силна личност и можете да бъдете е, лидер. Е, необходимо е да имаме ясна системна политическа визия в областта на външната политика. Не трябва да се занимаваме само с иммиграцията или като древен Рим, просто да защитаваме каузата по една река. Благодаря. А сега господин Сариус Волски. Да, госпожа Аштън, в е, лагера Ашраф се случват много насилие и ние ги осъждаме. Но моят въпрос е какви инструменти използваме, освен думи? Търговски мерки, други е, мерки, е, различни от убежденията, които са излишни. Политиката за съседство според мен е най-важен елемент от вашето портфолио. Там тя е ключова. Ако не успеем с нея, няма да успеем с никоя друга политика. Ние не можем да оставаме в позицията на отбраняващи се. Госпожо Аштън, вие трябва да отговорите и за нашата пътна карта, какви са графиците в е, политиката ни за съседство, винаги вървим след събитията. Дори прегледа на вашата политика се забавя, забавя се и е, изпълнението на вашите функции. Външната политика е да променя хода на събитията, а не само да раздава думи, похвали и безплодни убеждения трябва да използваме ясни, безпрекословни инструменти за решаване на проблемите в е, Сирия, Беларус и другаде. Вие получихте, имате доктрина съобразена с е, решенията на министрите на външните работи и се извинявате с нея. Ние очакваме външния представител да води, а не да следва събитията. Нашия дебат има две слабости. Първо, вие сте доволна от това, че е, само осъждаме нещата и не използваме никакви ефективни инструменти. А, що се отнася до арабските средства, голяма част от тях в никакъв случай не се инвестират в, демократи... в демокрацията. Колегата Рушек сега, моля. Дами и господа, за да има сигурност е, и, и стабилност в Европа, е много важно какво се случва в е, Близкия изток и в Северна Африка. Там народите се движат към демокрация. В е, Тунис, Йемен, Сирия, Бахрейн младите хора настояват за повече демокрация, повече човешки права. За това е в наш интерес и политически от гледна точка на сигурността, а и като морален жест да покрепим усилията на нашите арабски приятели – защото ценностите, за които те се борят, са и наши ценности. И разпространяването на тези цели ценности гарантира мир и стабилност в, сред, в света. Но това не означава, че трябва да се намесваме. Гражданското общество, демокрацията, правовата държава са елементи на политиката на самите държави. Те трябва да решат това. Председателката прекъсва оратора. Господин Домен Руйтен. Не бихине. Госпожо председател, уважаема госпожо Аштан, колеги. Госпожо Аштан, първо искам да ви поздравя с успеха, който постигнахме в Нью Йорк. Добре е, че Европейският съюз разполага вече с по-големи правомощия на ниво ООН. Но как можем да осигурим единен курс за всички държави членки? Преди малко бе поставен въпросът как позициите ни могат да бъдат претворени в практически действия – Намираме се пред изправени пред изключителни предизвикателства, на които трябва да реагираме и то не само в Бахрейн, Йемен, Иран или Армения. Изправени сме и пред предизвикателства на територията на непосредствените си съседи, например в Беларус, както и в Либия и други страни. Това са съвсем конкретни проблеми, като военни действия, насилие спрямо малцинства и големи миграционни потоци към Европа. В тези държави се полагат в момента основите на демокрацията. Вие самата упоменахте, че ние сме водеща сила. Именно за това Европейският съюз не може да си позволи да се съсредоточава върху дребни проблеми и да куца след промените. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, както на официално, така и на неофициално равнище. Трябва да ви уверя, че Европейският парламент ще ви подкрепи в усилията, които полагате, за да спечелите на своя страна държавите членки с цел постигането на единна външна политика на Европейския съюз и назначаването на определени лица за контакт. Тези лица за контакт трябва да са на много високо ниво. Имам предвид служителите на СВД. Само така те ще могат достойно да представляват европейските граждани. Не се задоволявайте само с частични решения. Госпожа Копа за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Аштан, говорихме за външната политика на Европейския съюз. Разполагаме с три текста относно съществената роля на Европейския съюз в света. Но един, има един въпрос, който възниква за всички нас, а именно дали вече е установен механизъм на обща политика за сигурност и отбрана. През изминалите месеци една от най-решаващите промени в световен мащаб е арабската пролет. Що се отнася до тези събития от части, бяхме много колебливи и не заехме никаква позиция. По отношение на резолюцията на ООН за Либия от 1973 година, държавите членки не застанаха на единна позиция. Не знам как ще се развият нещата в Сирия. Именно съветът показа, че не може да се изправи пред предизвикателствата. Държавите членки преследват свои индивидуални стратегии и в резултат от всичко това изгубихме още една битка. Благодаря на госпожа Копа. Минута и половина за господин Галер. Благодаря. Като се вземе предвид Липсата на единни действия от страна на някои правителства на държави членки и с оглед на настоящите предизвикателства, то съм съгласен с вас, госпожо Върховен представител, а именно, че трябва разискванията да обхващат и правителствата на държавите членки. Трябва да им поставим въпроса какво си обещават с такива индивидуалистични действия и с блокирането на съвместни решения. Трябва да ги запитаме какво можем да постигнем, ако не действаме съвместно. Наистина трябва да упражним натиск върху правителствата на държавите членки. Намираме се в процес на извличане на болезнени полуки – такива полки си извлякохме и от економическата криза. Тя ни показа, че по-ефективно можем да действаме съвместно. На 8 април от военния щаб бяха представени проекти на няколко държави членки. Как подхождате към тази инициатива? Ще я използвате ли като повод за създаване на механизъм за единни действия? и ще използвате ли оперативния щаб? Господин Бютикофер очерта четири приоритета, които като цяло споделям. Как се отнасяте към тези приоритети? Готова ли сте да обедините отделните звена във вашата служба в един оперативен щаб, който да работи по общата политика за сигурност и отбрана? Благодаря, господин Яни. Е, е, Седна. Е, Благодаря, господин, председател. Госпожо Аштън, поздравявам ви за свършеното от вас. Позволете да кажа, че видно работи се трескаво, за да се постигнат последователни резултати. Няма да се спирам а, подробно а, по отделни аспекти на темата, защото вече колеги а, засегнаха много от аспектите, по които исках да говоря. Във всеки случай, необ... необходимо е да подчертаем, че наистина все повече и повече имаме обща политика. Ето, вижте, имаме общо мнение, което е изразено от гражданите. 64-70% от запитаните са в подкрепа именно на тази обща политика. Има и евроскептици. Това е факт. Но най-федералистично настроените държави са е, унези, с които трябва да сключвате а, е, съюз е, в Европейския съюз, ако мога така да кажа, и да разработвате политиките си. Благодаря. Следващия оратор има думата. Милен Мор. Благодаря, господин председателю. разглеждаме отделни теми, които би трябвало да бъдат разгледани в отделни дебати. Подкрепям казаното от господин Сала Франка. За съжаление, когато се опитваме да се съсредоточим върху а, външната роля на Европейския съюз, се оказваме в една сериозна финансова криза. И има изключително а, сериозни предизвикателства, да, да споменем само какво се случва в Средиземноморието. Процесът на промяната е факт в цял свят. Радвам се, госпожо Аштен, че миналата седмица в Нью Йорк имаше сериозно изразена подкрепа в общото асамблея, общата асамблея на ООН. Поздравявам ви! Наистина изключително важна е каква ще бъде бъдещата роля на Европейския съюз в света. По отношение резолюция 1793 е, е, създаде, както знаем много добре, много сериозни трудности по отношение именно изграждането на обща политика в областта на защитата, отбраната и сигурността. Изключително важна и трудна е вашата задача да убедите държавите членки, че трябва да има обща системна политика. Необходимо е да се работи съвместно, необходимо е наистина да вложим повече кораж в тази идея. Благодаря. Господин Сивец има думата. Госпожо Върховен представител, трябва да престанем да се оплакваме, че нямаме обща външна политика. Понякога имаме, понякога нямаме. Когато става дума за политиката за съседство, тя е обща. В Северна Африка по един изключителен начин Страните в момента развиват е, политики, които не съвпадат с е, политиката на Запада от миналото. На изток нашата политика има по-добра репутация. А що се отнася до политиката ни е, за отбрана, Над Ливия се намират 60 самолета на Европейският съюз и ако не бяха американците в началото на тази мисия, нямаше да има никакви резултати. Така че трябва да продължаваме с усилията да се търси обща политика. Благодаря. Сега минута и половина господин Данжон. Благодаря. Кризата в Либия отново показва колко е трудно на Европейския съюз да съществува в дипломатически и военен план. Първо няма политическа воля, макар че мнозина от нас считат, че е, по-енергични инициативи трябваше да бъдат е, предприяти. Страните членки имат по-голяма отговорност за изграждане на една кохерентна и видима политика – а нашите американски приятели много бързо реагират и са видими. Ние трябва да имаме стратегически е, подход, който да търси е, обща политика за отбрана. И вие, госпожо, трябва да бъдете вдъхновител, гарант и говорител на тази политика. Има толкова много международни кризи, има много трудни избори в нашата стратегия и за това ние трябва да поемем съдбата си в наши ръце. Не можем да оставим само на нашите приятели от Америка и от НАТО да ръководят, защото нито те, е, те няма да прекратят войната в е, Грузия, например. Всич... Има много задачи, които са си конкретна задача на Европейския съюз. Затова ние не можем да очакваме минималната намеса на НАТО да е достатъчна. Общата политика за отбрана е не само задължение, записано в договорите, но и стратегическа необходимост. Вие трябва да бъдете на първа линия, за да изпълнявате тази необходимост. Една минута и половина на господин Ковачев. става ясно че в някои столици от нашия съюз сега осъзнават какво представлява лисабонският договор и трудно приемат външнополитическа инициатива която не идва от тях. точно затова ни е нужно европейско лидерство силно което да има кураж ако е нужно да удари по масата и да изисква от страните членки да имат обща позиция. апелирам разбира се и към страните членки да не се опитват да ренационализират външната ни политика а да помагат на вас госпожо аштън имаме нужда не само от силна европейска дипломация но и ефективни цивилни и военни способности за да не сме не само най големият но беззъб донор на помощ за развитие и хуманитарна помощ в света но и сериозен фактор в световната политика. вярвам че собствени военни способности на европейския съюз ще бъдат от помощ и за съюзниците ни от сащ и нато както в политически така и във военен смисъл особено що се отнася до нашето близко съседство. всеки конфликт потвърждава това подкрепям обединяването и споделянето на отбранителните ни ресурси и интегрирането на политиката ни за сигурност и отбрана. нужна ни е единна стратегия за сигурност и отбрана. но ефективна европейска външна политика и собствени отбранителни способности без собствено разузнаване и възможност за събиране на информация е като къща без покрив. Е, този проблем трябва да бъде отново поставен на дневен ред или страните членки трябва по ефективно да обменят информация с външната служба и с европейския съюз или европейският съюз трябва да има собствени канали за информация и за анализ. и накрая искам да поставите госпожо ashton и въпроса за по сериозно изпълнение на реадмисионните задължения на сигурни държави с които ние имаме съюз сключени такива договори. благодаря ви.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 в областта на сигурността и отбраната ще има все по-големи предизвикателства за в бъдеще. Трябва да сме сигурни за това. Затова е необходимо да има доверие в което, това, което правим, иначе няма да има резултатност. Което означава, че трябва да спазваме и нашите принципи и ценности, госпожо Аштен. Не трябва да забравяме откъде тръгна Европейския съюз винаги хората са в центъра на вниманието на Европейския съюз и за това трябва да допринасяме повече и за междукултурния диалог. Очакваме силната ни роля в Европейски съюз да бъде изразена единно, а не чрез 27 отделни политики. Три неща са важни. Изключително важно е да се деблокира ситуацията в Босна и Херцеговина. На второ място – Необходимо е да има стратегическо отношение към Турция. И на трето място радвам се, е, че вие, госпожо Аштън, ясно казахте, гласа ни трябва да се чува ясно и високо. Благодаря. Благодаря, господин Петели. А сега господин Видел Квадрас. Благодаря, господин председателю. На 29 юли 2009 година иракските сили е, направиха обсада на лагера в Ашраф и убиха 9 души, а сега 35-ма са жертвите от последната атака в лагера. Госпожо Аштен, Парламента ви предупреди, че ще се случи такава трагична а, касапница в този лагер. Нужно беше да се предприемат някакви стъпки по въпроса. Следващия, може би, на следващото, което ще очакваме е кървава баня в лагера, ако не се направи нищо по отношение на тази хуманитарна криза. Много ви моля, изведете на предно място в своите приоритети. Ние очакваме вашата твърда и незабавна реакция и вашия ангажимент тази сутрин наистина приветстваме, защото тези 3000 души са напълно безпомощни, заобиколени от танкове. Те имат нужда от помощ. Нека не забравяме нашите ценности. Европейският парламент ще направи всичко по силите му, за да ви помогне. Много ви моля, нека да направим нужното да спасим тези човешки животи. Ние ще бъдем до вас. В противен случай, вашата съвест ще отговаря, а ние ще търсим отговорност тук в пленарна зала. Благодаря, Жад Бодис. Най-сетне вече трябва да се реши въпроса за санкции срещу Сири. Но, за съжаление, това се върши с една трепереща ръка. Поставя се е, не се поставя под въпрос как се води политиката на режима в Сирия. Затова демонстриращите там се чувстват изоставени и властта се чувства свободна да продължава репресиите. Толкова сурови репресии, които дори не можем да си представим. За това не можем да си представим как Сирия може да бъде избрана за член на съвета за сигурност. В момент, в който властите там дори не разрешават на наблюдатели да стигнат до местата, където се упражняват ужасни насилия над гражданското население. Това би било една абсолютна обида към жертвите и техните роднини и пълно пренебрегване на ценностите, които съвета за правата на човека трябва да защитава. Затова ви питам, госпожо Аштън, какви мерки предвиждате, за да се избегне подобно събитие? Сега приключихме с списъка на изказващите се и преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. 24 души са се записали. Само петима ще могат да се изкажат по правило е така. Аз ще дам думата на десетина, но моля, придържайте се към ограничението от една минута. Благодаря, госпожо председател. Тъй като имам само една минута, ще говоря много накратко. Двама от колегите ми вече споменаха името Караба. Мин фрога тил фру Ештон ер. Нагорно Карабах. Там положението става все по-тежко. Госпожо Аштън, като се има предвид, че в Азербайджан и в Армения вече нещата стават тревожни, наясно ли сте какво се случва? Правите ли нещо да не ескалира конфликта, включително и в е, окупираните територии в Грузия? Само това искам да задам като въпрос. How can the... Благодаря, госпожа Ана Гомеш. Как може Европейският съюз да прилага единна стратегия за политика за сигурност и отбрана при положение, че оставяме бежанците от Северна Африка да умират в региона на Средиземноморието? Башар Ал-Асад трябва да бъде поставен на списъка на правонарушителите, които трябва да бъдат изправени пред Международния наказателен съд. За Либия, освен звена в Бенгази. Вече трябваше там да се разположи мисия на ЮФОР не само за да защитава цивилното население, но и за да следи за прилагането на оръжейното ембарго, така както препоръча и парламентът. С други думи, не ни е необходима още една резолюция на ООН или искане от страна на ООН. Единственото, което ни е необходимо е политическа воля от страна на Европейския съюз. Ако вие, госпожо Аштън, призовете правителствата да проявят отговорност, то те ще ви, парламентът, извинете, ще ви подкрепи. Следващият оратор, госпожа Парванова. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, скъпи колеги, Европейският съюз трябва да изиграе по-решаваща роля в региона на Средиземноморието. Ще се спра върху втората флотилия в Газа. Помним какви бяха резултатите от разполагането на първата флотилия. Помним и как, завършиха опитите за подновяване на мирните преговори. За да може настоящата инициатива да доведе до по-положителни резултати, нека ви запитам следното. Възможно ли е да се предостави хуманитарна помощ за газа, като се използват съществуващите точки за вход от Египет и Израел? Разговаряли ли сте с израелските власти за тази инициатива? Възможно ли Европейският съюз да приложи положителни мерки благодаря, госпожа Хаутела. Благодаря, господин председателю. Госпожо Аштен, много ясно чухте тази сутрин, че парламентът напълно ще подкрепи вашата роля на лидер и, и изисква от вас да предприемате инициативност в областта на външната политика и отбрана. Много колеги задават въпроса кой, кои държави членки блокират нашите общи усилия. Предлагам ви сега, когато службата вече е факт и създава своите правила за достъп до документи и информация, много ви моля, направете една модерна, съвременна организация, която ще даде достъп на гражданите, а не да се пази всичко в тайна и да бъде в достъп само на а, дипломатите и специализираните служби. Трябва да бъде обща тази политика. Благодаря. Госпож... Господин Вандален. Mevrouw Ashton, we zien in het Midden-Oosten <clears throat> een grote bedreiging opkomen. Госпожо Аштън, много заплахи има в Близкият изток и има дискриминация спрямо християните в няколко ислямски страни. Християнски общности в Ирак страдат в Египт. Има, се случват също такива неща. Коптите са подложени на атаки. Много, много притеснителни неща се случват всеки ден. Не могат. Има забрана за построяване на църкви, не се разрешават бракови. Тук имаш посещение на 60 копти и те настоятелно моляха за помощ. Този проблем трябва да е един от вашите приоритети. Там дискриминацията трябва да бъде прекратена. Ние помолихме да има европейска стратегия за свобода на религията и да има постоянен механизъм за контрол. Моля, действайте по този въпрос и ми е интересно да чуя вашата реакция. Благодаря сега госпожа Фигерейто. Обригада, сеньор президент. Благодаря, господин председател. Общата европейска политика за сигурност и отбрана е политика насочена към защитата на економическите и геополитическите интереси на европейските държави. Но това, на което не обръщаме достатъчно внимание, е оказването на помощ и сътрудничеството. Резултатите в тази област са повече от жалки. Виждаме това по ситуацията в Палестина, Израел и други държави. Но трябва да кажа, че прилагаме и два критерия. От една страна подкрепяме европейските уражени производители и спомагаме за реализирането на продажби за хиляди и милиони на оръжия на диктатори, които от своя страна потискат своите народи. Трябва наистина да излезем с много ясна позиция по отношение на износа на оръжие. Председателят прекъсва оратора. Госпожа Фигерейдо, времето ви за изказване изтече. Господин Паска. Благодаря. Госпожо Аштен, всички ние разбираме, че след като поехте е, вашия пост, не може веднага мигновено да се създадат необходимите центрове за е, бърза реакция по цял свят. Обаче съм убеден, че можете да водите преговори там, където в Европейския съюз може да бъде полезен чрез е, своето политическо въздействие и влияние. Едно от ключовите аспекти, свързано с Европейския съюз, една от областите, която е много важна, е Кипър където турската армия е завладяла част от страната. Турция очевидно иска да стане част от Европейския ни съюз. Вярвам, че тъй като това е проблем, в който Европейския съюз директно е в участник, може да се използва цял, целият ви потенциал. Благодаря, господин Паска. Господин Брамс има думата. Политиката за външна дейност и сигурност е приоритетна на националната държава. И когато ние не правим това, всъщност намаляваме стойността на националната държава или просто ю представа да съществуват тези държави. Аз лично не смятам, че трябва да се постига мир, когато се откажем от ролята на националната държава. Вие твърдите, че имам, ще имаме много постижения, но това са само иллюзии. Не трябва да се включваме в е, действия зад колисни, за да се опитваме да насаждаме така наречените европейски ценности на враждебна почва. В определени страни културата си е продукт на определени нации и те не винаги могат да възприемат ценностите на Европа. Господин Скудрия. Благодаря, господин председател. Нека да уточня следното. Първо, позволете ми да благодаря на госпожа Аштан за днешното изложение. Бих искал да уточня с Париамо баронеса Аштън също, че европейските граждани нямат усещането, че тя проявява значимо присъствие в европейската външна политика. Както посочиха някои колеги, общо европейската външна политика все още е в начален стадий, а Както посочиха и колегите, държавите членки трябва да участват в усилията за решаване на проблема с лагера Ашраф. Проблемът е хуманитарен трябва да предприеме мерки и спрямо Сирия. В момента там се наблюдава драматична ситуация. Правата на човека и опозицията нямат никаква възможност да получат своето място там. Благодаря. You, Господин Зава, благодаря. Само една бележка. Виждам, че е, все по-активната външна политика на Анкара представлява ново предизвикателство и възможности за европейската външна политика. Госпожо Върховен представител, мисля, че е важно да се изгради институционален диалог върху водещите стратегически въпроси енергетиката, стабилност Западните Балкани, Кавказ, Иран и събуждането в Близкия изток. Необходимо е да се консолидират постигнатите напоследък успехи, включително и в Близкия изток. Този диалог може да подкрепи и засили стремежа на Турция към присъединяване. Благодаря. Председателя. След като изслушахме последното изказване, това са вече 10 оратора, така че много моля да останалите 14 оратори да приемат моите извинения, но ние нямаме време да ги изслушаме. Сега Давам думата на господин Албертини, който ще говори две минути като докладчик. Заповядайте, господине. Господин председателю, в моето първо изказване имах четири е, минути. Е, останали са ми две. Мога ли сега да говоря четири минути? Е, Председателя, да, прав сте. Казвате, че сте използвали две минути, а сте разполагали с четири. Сега пък имате още две. Така че, извинявайте. Господин Албертини, не, аз първите, първото си изказване имах четири минути, от които използвах две. Председателя, използвал сте две минути, сега ще използвате две, но ще подходим гъвкаво. Quiero es que le oigan a usted. Бих желал хората да ви слушат, защото ако е, пет минути говорите, никой няма да ви има. Така че разполагам с е, минутите, които са ви дадени. Наистина съжалявам, че няма да можем да ви слушаме. Господин Квартиери, имате думата за два минути. Не ви чувам. Сеньор Де Роса, Господин No, no funciona, ahora sí funciona su altavoz. Микрофонът не е включен, господине. Бихте ли повторил? Press the button. I'm asking, can I have... Може ли а, е, аз да използвам двете минути на господин Албертини тогава, след като той се отказва? Гуалтири, по dos минути. Господин Гвартиери, две минути. кредо президент ке. Благодаря да ви кажа. Честно, господин председател, господин Албертини е прав. Имаше 4 минути за своето представене и две на края на дебата. Така че би следвало да му дадете неговите 4 минути. Имайте предвид поне това. А, ще то се за това, което аз искам да кажа. Смятам, че дебата беше много интересен и много важен. Показва, че ние сме обединени, че сме готови да изкажем подкрепа на службата за външна дейност. И то е една последователна и ефективна подкрепа. Изказа се критика към ограниченията в европейската външна политика, но бяха дадени и предложения, които според мен са много важни. Предложения за стратегически партньорства между парламента и други институции, работещи в областта на сигурността и отбраната. И не става дума само за възможността и за необходимост, защото най-важният потенциал на Европа е да има един интегриран подход който да им, има своята подкрепа, съответна е, орган и съответен бюджет. Освен това, трябва да търсим и балансирано решение на въпроса за междуинституционалното сътрудничество. Трябва също така да оценяваме и да се възползваме от е, възможностите, които ни дава е, договора за Европейския съюз. Примерно член 44 дава възможност мисии да бъдат делегирани на страни членки. Могат да се използват съществуващи е, структури, но трябва да има и капацитет за лидерство. Затова благодаря за вашите усилия, с които показвате, че може да се постигат важни, сериозни задачи. Господин Албертини, председателя, извинявам се, разбирам сега положението. Имахте 2, е, 4 минути плюс 2. В първото си изказване говорихте 3 минути. Така че сега ви давам 3 минути, господин Албертини. Ще бъдем е, гъвкави. Господин Албертини, да, ще се опитам да се изкажа за 3 минути. По времето на едно изслушване в Комисията по външни работи, колега постави въпрос на върховния представител. Той цитира критиката, отправена към Кисинджер във връзка с действията на Съединените щати. Кисинджер е отговорил на тази критика, като е казал, че в Европейския съюз просто няма лица на кон... за контакт, към които човек може да се обърне. В момента ситуацията е различна. Вече имаме европейски министр на външните работи, но тя реагира като истински британец. Не се нарича министър на външните работи, но е откриваема, например по телефона. И на тази телефонна линия могат да се изискат позициите на различните държави членки. Ако се вслушвате повече в гласа на парламента, госпожо Аштан, то ще постигнете и по-голям успех в световен мащаб. Ние не искаме държавите членки всяка да прилага своята политика. За това отговаря съветът. Не искаме да действаме и като комисията. Трябва да ни се даде възможност да приложим своя подход. Трябва да се възползваме от това, че сте и заместник-председател на комисията. Не бива обаче да забравяме, че парламентът осигурява вашата демократична легитимност и само може да укрепи вашата роля. Благодаря. Мисля, че дори спестих от времето за изказване. Благодаря на господин Албертини, казва председателят, за краткото изказване и за любезността. Госпожа Монис Деуркуис. Благодаря. По отношение на лага Ашраф, това, което можем да направим е наистина да подкрепим гласа, който осъжда нарушенията и насилието. Но не трябва да объркваме тази позиция с политическата подкрепка към хората в лагера. Има демократическо движение, което се представлява от демократическите сили и зеленото движение в Иран – така че не бива да смесваме тези две позиции. Бих желала да се обърна към госпожа Върховен представител. Кога ще започне проучването и разследването на тези престъпления срещу човешките права и насилие срещу населението а, в лагера, така както получаваме информация от Human Rights Watch? Госпожо Аштен, много ви моля да обърнете конкретно внимание на точка 6, където става въпрос за редактиране на белия доклад относно европейските организации и позицията на Европейския съюз предвид 2020. Благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество в процеса на създаване на доклада. Съжалявам, че не бе споменат моя, в моя доклад и онази е, научна организация, която помогна изключително много. Фундация Альтернативи. Те подготвиха изключително добър е, първоначален материал, с който вече аз имах възможност да работя. Благодаря изключително много а, е, на тази организация. По този начин се надяваме, че ще дадем ли нов тласък за дефинирането и редефинирането на позицията на Европа. Благодаря. Господин Стивенсън, искам само да ви кажа, че взехме решение да не се използва системата синя карта – за да можем да дадем думата на всички. И сега накрая ще дам думата на наша, нашия, наш близък приятел, госпожа Катрин Аштен, която ще приключи дебата. Имате думата. Господин председател, благодаря много. Ако мога да кажа на депутатите, благодаря на всички за толкова пълноценния дебат. Е, господин Албертини, аз съм готова да стоя тук и да ви слушам до последно. Много се... Много високо ценя работата, която вие сте извършили, господин Албертини и всички други докладчици. Тези доклади са много полезни и ни помагат много, когато става дума за дейността на службата за външна дейност. Но също така искам да обърна внимание, че има и по-голяма последователност в нашата дейност, отколкото вие си представяте. Ние имаме позиции по външната политика, които са много силни и последователни. И те покриват много аспекти, от общи въпроси до конкретни дейности в Косово, Босния, нашия подход към Африка – Надяваме се, че и нещата започват да се решават в Котивар, в Уганда работим. Всички тези позиции се изготвят заедно с министрите на външните работи на 27-те страни членки. Искам да им отдам дължимото защото мисля, че неизбежно се движим към по-голяма последователност и съгласуваност. Знам, че искаме да постигнем много повече, но нека да не подценяваме и това, което вече сме постигнали и да не подценяваме и пътя, по който се движим. Затова да отдадем дължимото на министрите, които много често застават и говорят от името на всички. Ние не можем да бъдем навсякъде по света и затова министрите на страните членки се намират на, в различни точки по света и изразяват посланите на Европейския съюз. Също така, ако мога да кажа, ние обикновено сме първите, които даваме изявления, първите, които коментираме какво трябва да се случва. Ние първи говорихме за санкциите за е, синия. Сега ние много често водим, но не винаги се съобщава това. Не винаги пресата излиза с новините. Но много често ние сме първите, които действаме. И е много важно да се показва колко важни неща вършим не и то последователно, защото последователността е ключов момент – в дебата се споменаха много части на света. Повдигнаха се много въпроси, с които ще продължим да се занимаваме. Господин Салафранка говори за Куба, Има, много, има области, които са изключително важни, включително Куба Газа. Спомена се въпроса дали има помощи, подкрепяме ли хората там. Да, правим го, но трябва да има и по- за силен диалог. На Горно Карабах, Азербайджан, Армения, ние дискутираме с двете страни, искаме, поглеждаме и какво, се случи, какво прави Франция, която ръководи процес там, в Албания дискутираме с премиера, опитваме се да задвижим диалога там, в Африка, Споменах две страни вече, но също и на много други места действаме. Судан, е, в Южен Судан се надяваме да се създадат възможности за успех. В Украина, много важна страна за нашата политика за съседство. Изключително много неща имаме да вършим и продължаваме да вършим всички тях. И е важно да се отчита това. И също, ако мога да разсея някои от митовете, които се създават. Аз е, не търся участие в съвета на сигурност, а просто съответното място на Европейския съюз в ООН и постигнахме това. Много хора работиха за това и отдавам дължимото на тях сега. Ние наистина имаме един по-силен глас. Също така е много важно да видим какво правим в нашата политика за сигурност и отбрана. В Ливия подкрепихме с помощ 15 000 души. Аз лично не се противопоставих на затвореното въздушно пространство и господин Камерон ще ме подкрепи. Нищо такова не казах. Казах, че трябва да бъдем ефективни и трябва да действаме бързо. По въпроса за нашите делегации. Абсолютно съм за това да подкрепим нашите делегации в Бенгази, в Ирак, но нека да не засилваме нещата. Това, което се случва в Бахама – например. Там се работи по проекти за земеделие с много бедна страна и не бива да смесваме нещата. Ние правим максималното да оказваме подкрепа на страните по света. И пак да кажа, ние трябва да имаме съответните средства, за да си вършим работата, трябва да бъдем последователни, трябва да засилваме нашата дейност – и ще правим това, като водим всички 27 страни членки в Европейския съюз в тази тема. Ще ги побутваме понякога, ще ги дърпаме, но ще очакваме и вашата подкрепа за нашата дейност. Благодаря, госпожо Аштан. Благодаря ви за ценната подкрепа. Скъпи колеги, успяхме да се вместим във времето, благодарение на разбирането и съдействието на всички участващи. И така избягнахме неудобството да не дадем възможност на последните оратори в списъка да бъдат изслушани. Благодаря на всички вас за съдействието, така че успяхме да се вместим във времето изключих микрофоните на онези, които не се вместиха във времето си за изказване, именно за да можем да приключим разискването на време. Ще направим 3 минутна почивка преди да преминем към гласуването.